Драги колежки, драги колеги, поздравявам ви с добре дошли на следобедното заседание. Обръщам внимание, че точки 6 и 9 от дневния ред са разменени в своята последователност. Моля ви най-настоятелно много дисциплинирани да бъдеме по отношение на времето днес след обяд и утре. Трудна задача имаме за днес и утре, тъй като имаме много и интересни гости. Започваме. Първо, представител на унгарското председателство. Поздравяваме най-сърдечно господин Фелеги и господин министър Нитрай. Добре дошли при нас, госпожа, господа министри. Единият е унгарски министър на националното развитие, отговарящ за климата и енергията, а господин Нитрай е министър, унгарски държавен министр за информация и комуникация. Надявам се, че правилно съм изговорил и унгарските им имена. Един час имаме време. Първо, двамата министри ще направят кратки изложения и след това вие ще можете да поставите на тях въпроси. Нека да започнем. Заповядайте. Господин Фелеги. Благодаря, ще говоря на унгарски по-нататък, но първо бих искал да ви поздравя и да подчертая, че за нас е чест да говорим пред вас и да ви запознаем с програмата на Унгарското председателство пред вашата комисия. Нека съвсем накратко да разясня нашата правителствена структура. И, за да разберете защо двамата сме седнали в момента пред вас да говорим по тази а, тема. След избора на новото правителство преди 7 месеца бяха създадени нови министерства, в това число Министерството за националното развитие, което има различни компетентности, като традиционни инфраструктурни въпроси, телекомуникации и транспорт, също така политика на сближаване и регионалното развитие, управление на национални активи и държавни поръчки. Тоест, това е едно сравнително голямо министерство и ресорните заместник министри попадат в различни съвети на министрите. Въведохме и а, допълнителни а, ресурси, в това число телекомуникациите и социална политика и политика на труда. Сега ще продължа на унгарски, за да ви запозная с програмата на нашето председателство. Уважаеми господин председател, уважаеми господа депутати, за мен е голяма чест като представител на Унгария да ви представя приоритетите на унгарското председателство в областта на енергетиката. Цел на унгарското председателство е да се създаде една силна и конкретно способна Европа. Смятаме, че за постигането на тези цели голяма роля играе енергийната политика. По време на унгарското председателство ще работим по стратегически документи. Европейската енергийна политика определя основните насоки и постигане на, на целите, свързани с нея, са важни. И като председателство през това полугодие ще допринесеме за това да се намери добро решение при работата по приоритетите. Това е особено важно, ако искаме да постигнем европейските цели, по-специално стратегията Европа 2020 и целите в енергетиката по стратегията 2020. Унгарското председателство като първо важно събитие на 4 февруари ще има среща по енергийните въпроси европейската политика ще бъде разглеждана по съществени въпроси ще бъдат взети решения. Изпълнението на изискванията ще бъде разглеждано в съвета. През феврари ще има среща на върхът, където ще бъдат взети съществени по важност решения. Подготовът оценката на стратегията по енергетика. Има дългосрочен план. И тук са важни секторите, които са свързани с препоръките на парламента и с работата на комисията. Това е вътрешния пазар, енергийната ефективност, е, инфраструктурите, иновациите, енергийните изследвания, националните ресурси в енергетиката. Председателството е на мнение, че при повечето приоритети е важно да се реализират проекти с регионално сътрудничество. Повечето задачи по тези приоритети се нуждаят от финансова подкрепа. Те. Важно е да обърна внимание, че членовете на тази комисия и министрите на енергетиката трябва да се погрижат тези приоритети да влезат в финансовата рамка. За председателството е особено важно тези приоритети да бъдат изпълнявани до 2020 година и след това. Унгарското председателство е на мнение, че важни моменти в тази стратегия е съгласуването на развитието на инфраструктурата в отделните държави, като се отчитат приоритетите по развитие, както и съкръщаване на процедурите по издаване на разрешение. Също по разпределянето на разходите по трансграничните а, проекти са важни. Това са важни стъпки в европейската енергийна политика, но е нужно и общо представяне, общо съвместна работа. Важно е всички граждани да имат чувството, че са гарантирани снабдяванията и че се създава устойчивост и конкретно способност. Първата обмяна на мнение по този документ беше извършена три седмици след приемането на документа. И по време на унгарското председателство искаме да продължи работата по този документ. По-специално на 4 февруари на тази среща и на среща на върха през февруари да се приемат изискванията на съвета, свързани с тази стратегия. По отношение на инфраструктурата, за цел сме си поставили да подобриме енергийната инфраструктура и климатичните и енергийни цели особено с използване на въз... възобновяеми енергийни източници и ограничаване на парниковите газове. Също понижаване на въглеродните емисии до 2020 година, както и при горивата. Това означава от една страна изграждането на интелигентни мрежи, и разглеждане на все по-широкото прегле... все по-широкото предлагане от страна на а, фирмите, предлагащи услуги. Важен е транспорта, важно е свързването на въглеродния диоксид, съхраняването му. Това е важно да се създаде хармонизация между националните планове за развитие, вътрешните пазари и изискванията на пазара, както и между инвестиционните проекти с а, финансиране от Европейския съюз. Във връзка с а, финансирането трябва да се гарантира принципа на а, данъчното облагане с една прозрачност на енергийните цени. Комисията преценява, че нужните инвестиции са над 1000 милиарда евро до 2020 година. И това финансиране е въпрос също на бъдещи преговори. Трябва да намерим обща позиция за финансирането на тези проекти. Какви механизми за насърчаване искаме да въведеме, колко голямо ще е финансирането от страна на Европейския съюз, какви коридори ще имат приоритет и какви проекти ще бъдат подкрепени. През 2011 година комисията ще изготви препоръка за финансирането на инфраструктурата – ние като унгарско председателство ще организираме на 16 и 17 май конкур, конференция по енергийните въпроси. Важна е енергийната ефективност, плана за действие за енергийна ефективност е един от съществените моменти в работата на унгарското председателство. Затова през следващите месеци на европейско ниво на ниво на Европейския съюз ще се изготви рамката, която ще бъде основа за следващите стъпки. Наскоро бяха приети препоръки на парламента за преразглеждане на тази стратегия. Въпросът с енергийната ефективност ще бъде важна точка от дневния ред дискусията на министрите по стратегията 2020, която бе проведена, подчертава това. Потенциала за економии на енергия трябва да продължи да бъде използван. Економическия растеж трябва да бъде отделен от увеличеното потребление на енергия. Това е предпоставка за устойчиво развитие, за по-голяма заетост и по-голяма способност. Този подход има предимства за гражданите, които получават сметките за природен газ и за електрически ток. Енергийната ефективност е не само вътрешен приоритет на Европа, това е една сфера, свързана с сътрудничество с други държави с най-вече с държави, които имат високи емисии на въглероден диоксид. Преговорите показаха, че екодизайн и екоетикета са важни, но също и секторите с голям потенциал за намаляване на енергия, енергия, ен, използваната енергия. Също в сградната, в сградното строителство. Тук обществените поръчки, насърчаване на инвестициите, образование, е, регулациите са много важни. Мислиме тук за така наречените интелигентни градове, за тази европейска инициатива. Предимствата още от сега са видими. Като е, действащо председателство на съвета на Европейския съюз, възоснова на съобщенията на Европейската комисия. Ще придвижим тези въпроси напред и съвета на една среща на върхът през юни ще приеме е, необходимите изисквания за плана за действие. Разкрива се една по-широка перспектива за енергийната политика, една пътна карта до 2050 година. Смятаме, че подготовката на тази пътна карта ще бъде успешно. Енергийната стратегия 2020 и е, позициите, становищата ще бъдат взети предвид. Досието по интеграцията на енергийните пазари и регламента по прозрачност на енергийните пазари са особено важни. Пред последните преговори в съвета поставиха въпроса, че ни е нужен вътрешен пазар, който да отчита интересите на потребителите и важни са методите за ценообразуване, тъй, за да могат потребителите да имат доверие в тях. Това е от съществено значение. Действащото председателство се стреми да придвижи напред а, преговорите. В съответните работни групи на съвета – започнаха преговори и след няколко седмици ще имаме по-добра картина за становището на съвета. Както виждате, има общи точки в този проект с определени директиви, директиви за потребителите. Тук ще бъдем специално внимание на въпроса за кой е екзистенц и ще избегнем паралелна работа. Ние сме убедени, че това досие ще даде своите плодове и ще се стигне до споразумение скоро. Ако можем да обединиме мненията си и стигнем до първо четене, смятам, че, че ще можем бързо да обмениме мнение. Нужно ни е политическо единне мнение – през юли на среща на върха. Уважаеми дами и господа, уважаеми господин председател, ние сме наясно, че резултати са възможни само в сътрудничество с вас и с държавите членки. Надяваме се, че ще подкрепите нашата програма. Съдържанието на програмата, когато сме го изготвили, взехме предвид, че Унгария, като член на триото, след испанското и белгийско председателство, поема работата от Белгия и извършва консултации с Полша за подготовка на следващото председателство. Мога да ви обещая, че унгарското председателство е отворено за всякакви консултации, за всякакви а, становища и компромиси. Очаквам с интерес вашето мнение. Благодаря. Сега давам думата на господин Нитрай, унгарски държавен министр. Уважаеми господин председател, уважаеми господа членове на Европейския парламент, Уважаеми дами и господа, поздравявам ви най-сърдечно от името на унгарското председателство. Поздравявам също и тези, които слушат това заседание по интернет. Целите на унгарското председателство са ясни. Да имаме силна Европа. Европейското сътрудничество е нещо, което може да бъде само тогава успешно, когато сътрудничеството стане по-широко и по-задълбочено. Ние ще направим всичко възможно за подсилването на Европа. Относно целите на унгарското председателство мога да кажа следното. Ние разчитаме на диалог и консенсус. Само тогава може да стигнем до добри решения. И за това през следващите месеци ще разчитам на диалог в моята работа. Надявам се, че бързо ще напреднем, тъй като бързо се променя света, особено в областта на телекомуникациите. Ние трябва да взимаме решенията своевременно, за да можем да служим на потребителите и да сме от тези, които оформят този сектор – разчитаме на едно динамично председателство, което ще провеждаме като унгарски държавен министр за комуникациите разчитам на силни връзки с Европейския парламент, както беше и до сега. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, програмата на унгарското председателство почива на приятата дигитална агенда през последните години. Благодаря на Белгийското председателство, че бе много решително по този въпрос и е, последователно. Дигиталният дневен ред, дигиталната агента подкрепя конкурентоспособността на Европа. Поради това унгарското председателство ще даде своя принос за прилагането й. Ние сме готови да участваме активно в първата среща европейските държави, индустрията ще стигнат, ще стигнат до полезен диалог в този сектор. Унгарското председателство иска да постигне значителен напредък в областта на дигиталният дневен ред, дигиталната агенда, така се каже. Първата мярка е във връзка с мрежите и сигурността в информацията. Информационното общество е в нашия ежедневен живот, на работните ни места. Там виждаме редица изградени мрежи. От друга страна, инфраструктурите показва колко сме чувствителни. Доверие, сигурност на мрежите. Това трябва да бъде приоритет в Европа новото предложение на комисията във връзка с укрепването на Европейската агенция за мрежи и сигурност в информацията е особено важно. Ние смят, вярваме, че чрез модернизация потребителите ще получат по-голяма защита и по-добра сигурност. Ние имаме големи очаквания в, в сътрудничеството с господин Чичестер. Това е докладчика по тази тема. Ние се надяваме, че тази работа ще постигне бърз напредък. Важна част от сигурността, от доверието е защитата на критичната информационна инфраструктура. В този сектор ще проведеме в Унгария на езерото Балатон една конференция на високо ниво. Искам да ви поканя още от сега на тази конференция. По време на унгарското председателство нашият втори законодателен приоритет е свързан с е, радиоспектъра и програми. Съответни програми. Съответно приложение радиоспект може да доведе до единен радиоспектър, спектър от чистоти за економически напредък. Става дума за стратегията по чистотите на Европейския съюз. Особено се радваме, че комисията направи своите предложения. На 6 януари в тази област е, имахме двустранна среща в Будапеща с участието на госпожа Нели Круз, господин Гунар Хьокмарк и аз също присъствах. Ние обсъдихме важните елементи на това предложение и говорихме за плана за действие. тази връзка искам да благодаря на работата на Белгийското председателство. Надявам се, че ние като унгарско председателство ще направиме важни стъпки напред по този, е, по този въпрос. Имахме среща на съвета вече, където също говорихме по тази тема. Особено важен документ е това и по становището на министъра, на министрите е едино, но въпроса е как може да подобриме нещата, трябва да направим още е, обсъждания. Унгарското председателство ще се опита в, в тази област да, да даде отговор на важни въпроси, като как националните равнища и европейското равнище да се сближат. През 2012 година в Женева ще има световна кон- конкуренция, кон- конференция по частотите и радиовръзките. Друг въпрос е чрез какви услуги могат да се използват радиочастотите. Трябва да гарантираме интересите на Европейския съюз да бъдат изцяло удовлетворени. Освен а, дигиталната стратегия, важни са сигурността и спектър на частотите като важни приоритети в областта на телекомуникациите. Ние сме готови да да проучиме и други инициативи на Европейската комисия, като например електронно управление. Съвета вече прие заключения по тази тема. Ако позволите, ще спомена, че комисията изготви доклад по вътрешните услуги, роуминг услуги в Европейския съюз. Тази ще се обсъждат този въпрос. Още ние сме отворени за това и трябва да успеем да из... направим съществени стъпки напред. Другата тема е близка до парламента. И надявам се, че вие с удоволствие сте забелязали положителните развития в преговорите в ОНЕ. Европейският съюз се задължи да развива сателитна система. Знам, че тази тема се разглежда в различни формации на съвета, в различни комисии на, на Европейския парламент. Европейската комисия направи съобщение на 18 януари 2011 година. Ще поставиме тази тема в дневния ред и се надявам, че през март ще се стигнат до решение на съвета. С голямо внимание следим работата на парламента, работа на господин Крамек, който отговаря за тази тема. Във връзка с проекто решението за Галилео, искаме да продължим работата, започната от Белгийското председателство. Ние се надяваме, че ще сближиме мненията си в съвета. Ние знаеме, че комисията ИТРА е си е поставила на дневен ред тази тема и ще има доклад на господин Гланте още днеска, по който ще се говори по тези въпроси. Очаквам във връзка с сътрудничеството по информационното общество да се извърши допълнителна работа. Надявам се, че ще стигнем до по-голям стандарт и в Европейския съюз. Благодаря ви много. Очаквам с интерес вашите въпроси. Благодаря на двамата министри. И имаме 25 минути време за поставяне на въпроси и да чуеме отговорите. След това в 4 часа ще изслушаме комисарят по енергетика Йотингер. Тъй като доста са доста хора желаят да зададат въпроси, да получат отговор. Давам само по една минута за въпроси на всеки. Моля ви, придържите се към това време, за да могат повече депутати да поставят въпроси. Първо колегата Бюрк. Благодаря, господин председател. Уважаеми господа министри, искам да ви поставя въпрос в областта на енергийната политика. Добре е да се чуе, че в приоритетите на унгарското председателство е, продължава да стои въпроса с енергийната политика. Е, кризата има опасност да изблъска всичко на заден план, но не бива да губиме време, за да предприемеме мерки в енергийната политика като отговор на кризата. Ето защо се радвам, че се занимаваме с тази тема. Инфраструктурата е много важна в енергийният сектор. Без съответна инфраструктура е невъзможно да се постигне изграждането на добър вътрешен пазар. Има региони, които имат проблеми с това, особено юго-источна Европа. Това видяхме по време на газовата криза. Трябва да преодолеем изолираните пазари, нужни ни са мрежи, нови тръбопроводи, нови ресурси. Искам да поставям въпроса. Как вие, господин министър, е, виждате изграждането на мрежи в посока от север към юг и проекта на Буко като стъпка в тази посока. Колегата Херцог. Колежката Херцог. Благодаря, господин председател. Поздравявам двамата министри. Благодаря на господин държавния министр за доку... писмените документи, които представи. има много неща, които ни свързва и много малко са нещата, които ни разделят в Европейския парламент. Искам да поздравя това, което министъра каза и да поставя въпрос по тема, по която не не споменахте. Аз като докладчик в Сянка се интересувам от следното. Става дума за отпадъците от ядрени електроцентрали. Какво е мнението на съвета по тази тема? Дали си е възможно да си представите, че в случая, че парламента приеме резолюция, по този въпрос, може да бъде решен този въпрос още по време на унгарското председателство. Следващият въпрос е с снабдяването на егоисточна Европа с електрически ток, не само с газ, но и с електрически ток. Какво е вашето становище по този въпрос? Колегата Месарос. Благодаря, господин председател. Поздравям двамата министри най-сърдечно, благодаря им за интересните изложения. Ние сме убедени, че енергийната политика ще бъдат постигнати успехи, поне по време на унгарското председателство. Интеграцията на енергийните пазари, прозрачността е- по тези въпроси беше говорено. Унгарското председателство се надяваме, че ще постигне прелом в работата и голям напредък. Един въпрос. На 4 февруари ще има среща по енергетика на върхът. Какво е вашето становище? Става дума за иновация, инфраструктура. Какво очаквате като резултати от тази среща на върха? Как преценявате ролята на Унгария тук? Втория въпрос към господин държавния министр Нитрой. Вие споменахте програмата Галилео. Има забавения по тази про- програма, има големи разходи, свързани с нея. Какво е унгарското становище по Галилео? Благодаря. Благодаря, господин председател, че ми дадохте думата. Аз също се присъединявам към преждеговорище и благодаря на двамата унгарски министри, на унгарското председателство създаването на енергиен вътрешен пазар има голямо влияние върху конкретно способността в нашите страни. Аз виждам, че имате доста добри намерения и под, в тази насока това са предизвикателства. Ние зависиме от външни енергийни източници, покупка на а, енергия отвън. И за това, уважаеми господа министри, виждам, че и вие говорите за външното измерение във вашата програма. Надявам се да продължите с а, а, вашето мнение, с вашето становище по този въпрос, така че да имаме еднакви условия при покупката на енергия не мислите ли, че е добре да помислим за едно по-добра координация на нашите мерки и действия по снабдяването с енергия отвън? Ние чуваме, че е много важно това за енергийния пазар и защитата от кибератаки също ме интересува. is uh, the Hungarian Господа министри, унгарското председателство уверено ли е, че ще може да създаде една уникална и постижима политика, енергийна политика в рамките на 6 месеца председателство. Важно е Европейския съюз да може да действа по синхронизиран начин, за да се постигне енергийна сигурност. Няма време за губене, защото, както подчертахте в представянето на програмата си, е, Европа се нуждае от е, тази политика много спешно. Господин Жадо има думата. Благодаря, господа министри. Към министъра на енергетиката и климатичните въпроси Казахте, че има два основ... две основни прояви. Казахте, че ще обсъждате намаление с 20 до 30% по време на пролетната среща на съвета. Канкун не беше чак толкова успешна среща а, по отношение на климата, но преговорите бяха важни и мисля, че трябва да заложим повече на преговорите. Европейския парламент и комисията смятат, че 30% е а, добър дял на намаляването, не само за самия съюз, но също и за стопанския сектор. Как смятате да подходите а, към това? Прав сте, в началото на февруари казахте, че а, Казахте, че е от интерес а, за всички граждани а, да се пести електроенергия и да се осигурява енергийна ефективност. Мерките обаче, които са заложени, не са особено амбициозни мерките за саниране на сгради. Госпожа Бовинска има думата. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че унгарското председателство придава такова значение на енергетиката. Унгарското председателство а, ще предаде щефетата на полското, тъй, е, че ще работим с вас в тясно сътрудничество. Господин министр, казахте, че целта на вашето председателство е да се постигне една силна Европа. Искам да видя обаче, да разбера обаче как си го представяте в контекста на енергетиката. Изредихте вашите приоритети, които са в съответствие с приоритетите и на комисията, и на парламента. Но как си представяте укрепването на Европа в енергиен план. Естествено, един важен елемент би бил изграждането на европейска инфраструктура, но това не е единственото. Има и други механизми, които а, трябва да бъдат а, уредени. Друг въпрос. Различни председателства имало до сега. Имало такива, които действат в синхрон с парламента и с комисията, а имало и председателства, които си поставят собствени ясни цели. Та, бих искала да знам каква е ясната специфична цел на унгарското председателство в областта на енергетиката. Трети въпрос или коментар. Когато говорим за инфраструктура, се чуват различни описателни термини. Чуваме Централна Европа, Южна Европа. Искам да ви обърна внимание на такъв тип термини. Не искам Полша да, изпад... да попадне в някаква черна дупка, така че да не е част от Централна или някаква друга част на Европа. Следващия оратор. Благодаря на двамата министри за изложенията. Имам два въпроса. Първият е свързан с амбициите за климатичните цели. В парламента започнахме да водим разисквания за това дали да преминем към повече от 20% до 2020 година. Ми е интересно вие какво мислите. Дали да се опитваме да сме амбициозни в дългосрочен план, например до 2050 или пък да се съсредоточим по-скоро върху това да засилим сегашните действия. Вторият ми въпрос е свързан с ядрените отпадъци, отпадъците от ядрено гориво. Това е един документ, с който ще се занимаем в тази комисия утре. Процедурата е консултативна съвета ще вземе предложенията ни предвид, ще ги отрази. Та, а, интересуват ме две неща. Какво възнамерява председателството по отношение на тая директива, затова не споменахте нищо. И второ, бих искала да получа уверение, че гледате на нас като на равен партньор както при процедурата по съвместно вземане на решение, защото това е много важен въпрос. Защото трябва да бъдат демократични в областта на ядрената енергетика. Благодаря. Госпожа Декастио, благодаря много, господин председателю. Първо бих желала да благодаря на двамата министри от унгарското председателство за това, че с нас днес след обяд имам въпрос и едно предложение. Въпросът ми е за електронните телекомуникации. Както каза министъра, две са досиетите, е, които са от ключово значение. Първото се отнася до НИСА, а второто до радиоспектъра. Що се отнася до спектъра, аз е, искам да знам какво е положението до този момент е, според контактите, които сте установили дали имаме необходимата състояние на атмосферата, за да може това да приключи до края на унгарското председателство. А това е наистина много успешно да се постигне едно решение по въпроса за радиоспектрите. Колкото по-скоро се вземе решение, толкова по-добре, защото това ще помогне на информационното общество. Ако не вземаме бързо решение, няма да насърчим въпроса с конкурентноспособността, А всеки иска да играе ключова роля. Искам да чуя позицията на съвета и предложение. Ще има дигитален съвет през пролета. Комисията и парламента работят по този въпрос. Мисля, че би било добра идея председателството да участва, т.е. и съвета на министрите да участва. Благодаря. Искам да благодаря на министрите. Имам коментар и въпрос по тяхната политика. Коментарът е, че научно-изследователската работа и демонстрации в областта на технологията и разпространението на най-добрите практики са основа на енергийната политика и не чух достатъчно по тези теми като приоритетни. И вторият част от изказването му е въпрос. 75% енергийна потребление. Ако искаме да намалим емисиите на въглероден двуокис, става дума, че градовете потребяват толкова. Какви са плановете на унгарското председателство да се справи с този въпрос? Съществуват програми вече в комисията за така наречените Smart Cities или интелигентни градове как смятате да продължите да изпълнявате тази програма. Благодаря. Поримата. Госпожа Подемата. Благодаря много, господин председател. Искам да благодаря на двамата министри и да пожелая на унгарското председателство успехи. Два въпроса, кратки. Първо към енергийния министр. Вие казахте съвсем правилно, че един от приоритетите ви е да се насърчава енергийната ефективност. А това бе засегнато и в коментарите на редица колеги. Но реалността е, че целта да се постигне 20% енергийна ефективност едва ли ще бъде постигната и това бе признато от е, председателя на Европейската комисия в обращението му към парламента миналата седмица. Аз искам да знам какви конкретни инициативи планирате по време на вашето председателство, като имаме предвид, че на 4 февруари ще се проведе Европейски съвет. Значи какви планове имате с цел да се компенсира за изгубеното време, за да се постигне тази цел. И тъй като говорихте и за позициите на Европейския парламент и ви благодаря, че засегнахте това, искам да кажа, че Европейския парламент не е отдавна прие резолюция, която се твърди, че този цел тази цел за енергийна ефективност от 20% трябва да бъде задължителен. Искам вашия коментар. Господин Оди. Благодаря. Желая и аз на унгарското председателство успехи а, като част от а, Алианса Вишеград. Чешката република бе част от предишната тройка, Полша, която е третата страна от Вишеградския съюз, ще поведе новото трио. Така че желая на Вишеградската група успеха и искам да чуя какви са общите ви възгледи в областта на енергетиката и включването на механизма, въглеродния механизъм. Какво мислите вие за този въглероден механизъм? А, и по въп... моя последен въпрос е към министъра Нитрай. А, има слухове, че да речем Европейската комисия е по-склонна към оптични, а, оптични влакна, отколкото сателитни технологии, покриващи целия континент. Бих желал да чуя вашата позиция за достъпа до високоскоростен интернет по сателит. Искам да попитам господин министра Фелеги за плана Канкун. Ние знаем, че следващата среща е, за климата на върхът ще бъде отрешаващо значение и ще, за да се продължи протокола от Киото. За сега няма продължение. Какво можете в а, 6 месеца да допринесете, за да стане тази среща на върхът за климата е един на успешна среща. Какви са вашите планове? Въпрос към господин министъра Нитрай. Готов ли сте да се, да се застъпите за това част от радиоспектъра да се използва за изграждането на свободни, независими, нетърговски връзки? Госпожа Ролман. Благодаря, господин председателю. Въпросът ми е към министъра по телекомуникациите. Успеха на пред... програмата на председателството зависи до голяма степен от това дали ще се постигне консенсус по телекомуникационния пакет. По него има две, две групи страни. Страни, които по отношение на либерализация са постигнали оптимално използване на спектъра като Швеция и други, които изостават. И като че ли в сравнение с общата стратегия, използват по-голяма степен протекционизъм. Как ще а, изравните положението в тези две групи страни? Искам също така да спомена далекосъобщителните партньори по отношение на ефективността. Комисията участва а, и аз искам да чуя каква е позицията на председателството. Благодаря много. Сега, Сега моля министрите възможно накратко да отговорят. Господин Фелеги, имате думата. Надявам се за малкото време, което имате, да успеете да отговорите на някои от въпросите. <laughs> В краткото време, което ми се предлага, до две минути. Трудно ще отговоря за това, моля поне за три минути. Невъзможно е на всички отго... въпроси да се отговори а, подробно, но аз ще се спра на някои теми, някои а, ски между темите. Освен това ви обещавам писмен отговор да дам на някои от въпроси. А ако считате за разумно, можем да проведеме и допълнителен разговор. Ние сме готови с моя колега да се явим отново пред вас, когато ще имаме повече време. В резюме ще отговоря общо, а не на всеки въпрос последователно. Мисля, че един от най-важните приоритети на унгарското председателство е енергийната политика във връзка с политиката за климата и опазване на околната среда. Ние се стремиме за конкретни решения в председателството, по време на председателството и считаме за важно в областта на политиката за климата да се срещнем с високо поставени експерти при подготовката на срещата на върха в Южна Африка, където ще потърсиме общо становище. Иначе няма да успеем да е, стигнем е, до успех там. Ние сме предприели много стъпки по темата Канкун. Това беше успешно среща на върха в много сектори, но в един сектор нямаше успех, а именно продължаване на протокола от Киото. Това е един пакет, който се нуждае от допълнителни усилия от нас, допълнителни стъпки, за да стигнем до споразумение в енергетиката и климата. Ние трябва да изготвиме глобално въжащи разпоредби по климата и за държави, които са развиващи се държави извън Европа. Най-често тези държави имат големи емисии. В Европейския съюз се стремим да не правим голямо разграничение между отделните държави, и въпрос е доколко ще поставиме обвързващи цели, въжащи за всички държави в областта на емисиите на въглероден диоксид. Държавите членки са готови да стигнат до консенсус. Е, ще се стремим обаче да няма общо задължителни е, параметри. Ние ще се постараем още по времето на нашето действащо председателство да подготвим така нещата и да ги, че като ги предадеме на а, полското председателство, бързо да се стигне до конкретни резултати. В съгласие с комисията и с документа, който се подготвя за февруари, мислим, че ни е нужна единна енергийна политика. Това въжи както за източниците на енергия, така и за интегрирания пазар, развитие на инфраструктурите в държавите членки, хармонизация на процедурите за даване на разрешения, регулациите, прозрачността в е, търговията на едро на енергия – да създадеме една добра регулировачна рамка. Без тези елементи не можем да постигнем добра общностна политика. Европейския съюз, държавите членки трябва да постигне диверсификация на източниците на енергия, за да намалят зависимостта по снабдяването с енергия. Наговорим за Набуко, Набуко Плюс и други възможни решения за коридори от север на юг. Всичко това са насоки, които ще определят нашата обща политика. Без такива проекти не може да се стигне до висока сигурност на доставките. Не съм говорил действително за отпадъците от ядрено гориво, така наречените радиоактивни отпадъци. В подготвителната фаза получихме твърде късно нужната документация. Смятаме, че ако Европейският парламент своевременно приеме доклада, може по, наш, по време на нашето председателство да постигнем успех, ако не са достатъчни 6 месеца, ще се постараем процеса да продължи по време на полското председателство, като стигне там до завършък. Аз съм съгласен до определен степен по, по въпроса, че това разделяне север-юг, запад-изток в областта на енергийната политика не е много подходящо но е важно да се подчертае, че Полша принадлежи към Вишеградската група. Аз бях в Братислава на среща на върхът на Вишеградските държави и говорихме за общата енергийна политика, обща инфраструктура и стигнахме до добри е, решения и добър напредък в тези държави. По отношение на изследванията развитието, стратегическите насоки на енергийната политика. и необходимата енергийна ефективност. Е, това са важни неща за да се постигне напредък. Председателството на съвета разглежда иновациите като важна тема на най-високо ниво. Това показва на какви насоки желаем за нашата политика. Аз сега искам да дам думата на моя колега. Благодаря ви за многото въпроси. Готов съм и на допълнителни отговори. Благодаря. Председателят ми дава ограничено време, затова ще се спра само на най-важните въпроси. Всички въпроси бяха много интересни. Господин Мисарош, въпроса, който поставихте е стратегически. Програмата Галилео е една сфера, по която имаме едино мнение. След като Китай има системата Компас, а САЩ GPS система, Европа също се нуждае от навигационна спътникова система. Нужни са ни ресурси, за да завършим тази програма и да бъде конкурентно способна. Но тези ресурси, тези средства ще бъдат на разположение едва от 2014 година. До тогава нямаме а, такива средства. Госпожо депутат, говорихме вече с вас по тази тема за РСПП програмата. Това досие може да бъде завършено по време на унгарското председателство. Става дума за важен и труден въпрос парламента, комисията и съвета трябва да се постигнат единно мнение. Нашата работна група всяка седмица има заседания. Аз също участвам в различни двустранни срещи. Това е нещо, което е, унгарското председателство за първи път постига така нареченото дигитално събрание – във връзка с а, дневния ред. Това е важно. Госпожа Траутман, и с вас често говорихме по тази тема. Ние съгласуваме изпълнението на комуникационния пакет и насоките. Въпроса с цифровия единичен пазар Digital Single Market. Това е нещо, което искаме да приложим на практика във връзка с технологиите. Имаше и други различни въпроси, но това, което по принцип защитаваме, е неутралността на технологиите – това е нашето становище. Благодаря за въпросите, както и господин Фелиги. И аз потвърждавам, че съм готов да бъда на ваше разположение за допълнителни въпроси по електронната почта, по телефона. Ние искаме активен диалог с вас. Благодаря. Благодаря на двамата министри. Това беше принос по нашия разговор. Някои колеги имаха възможност вече да бъдат в Унгария и да се срещнат с колеги от унгарското правителство. Благодаря ви, желая добро сътрудничество. Благодаря, че имате разбиране, че трябва да продължиме с нашия дневен ред.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 Поради размяната на точките не трябва да губим време обаче. Моля, пуснете комисаря да дойде при нас отпред. Господин комисар Йотингер, добре дошли при нас за пореден път като подготовка за съвета, който се занимава с енергийни въпроси. Няма да правя голямо въведение. Дам думата на господин комисара Оетингер. Имате думата, господин комисар. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа депутати. Господин министъра Фелеги от октомври миналата година а, участва активно в работата, конструктивно и слугарското правителство по с, а, имаме много европейска позиция с унгарското правителство. Със сигурност по време на полското председателство ще се продължи със същата конструктивна форма на работа. Европейския съвет не отговаря законодателно за енергийната политика, а това сте вие. Но за подкрепата на нашите цели той е важен. От лятото на миналата година имаме работна група между кабинетите с господин Ромпой и комисията Та и заедно с господин Барозо съгласувахме работата си в две заседания на комисията и следващия петък няма да бъдат разглеждани актуални теми или еврото, еврозоната или бюджетни въпроси, а именно въпроси на енергийната политика. Това е точка първа от дневния ред. Два часа и половина ще са отделени на него. Благодаря ви за многото двустранни разговори през последните седмици. Аз съвсем накратко искам да се спра на темите, които са важни за нас. Първо, енергийна ефективност. На 2 март искаме в комисията да направим предложение по енергийната ефективност в плана за действие. След това ще има консултации с Европейския парламент и желаеме с нашата концепция, но и там, където има нужда, да упражниме натиск върху Европейският съвет за, държ... за национални мерки от отделните държави членки. Второ, искаме да изготвим един трезв доклад по темата вътрешен пазар, пазар за електрически ток и природен газ. Този пазар не е реализиран изцяло в полза на потребителите. Има различни пречки от техническо, правно, надзорно естество и искаме да получиме подкрепа от Европейския съвет за ускоряване на темпото при реализацията на вътрешния пазар. Има трети пакет, който през март ще бъде разгледан, но не е приложен задоволително във всички държави членки. Един приоритет е инфраструктурата. Въпросът е какво ни е нужно като общ план, какви проекти са нужни, финансови средства, кои ще отговарят за финансовите е, въпроси на административно ниво, в съдилищата, за ускоряване на съответните инфраструктури, без правни основания или без решаване въпросите на собствеността, или местни конституционни въпроси не бива да се нарушават местните за, за разпоредби, трябва да се опитаме на европейско ниво да стигнем до успех. Ще говорим за енергийни изследвания и ще желаем всички бюджети в бъдеще да подкрепят изследванията на, в енергетиката и различни проекти в тази област, с подкрепата на Европейският съвет. По темата интелигентни градове и общини искаме да имаме проекти с подкрепата на Европейския съвет. Това са приоритети, които преливат в енергийната стратегия, в инфраструктурния пакет, който познавате. за това във всеки съвет е важно да получиме по пътен вятър, да се осигурят финансите и да вървиме към общото европеизиране на енергийната ни политика. Това е накратка като въведение. Благодаря най-сърдечно за краткостта на вашето изложение. Това дава възможност на много колеги да зададат въпроси. Моля да се концентрирате въпросите си до една минута. Господин Балчидис. Благодаря, господин председател. Уважаеми комисар, благодаря за вашата работа, която извършихте в миналото при създаването на общият пазар, за развитието на общия енергиен пазар, но има редица задачи, които предстоят. Европа трябва да успее да гарантира енергийната сигурност, трябва да се упражни натиск на концепционално ниво и проблем. Вие трябва да, да, да кажем, че има проблем в изолирани региони. Трябва да се постави конкретен срок, до който тези изолирани региони ще бъдат включени в западноевропейската инфраструктура трябва политическа воля да има, за да могат економически неатрактивни проекти да бъдат своевременно реализирани, за да може Европейският съюз да окаже финансова помощ. Благодаря, господин председател. В рамките на директивата в тези сектори енергийната Искаме да сме сигурни, че енергийната политика не изостава и за това трябва да да видим какво е състоянието на модернизацията в областта на водохранилищата, например, Всичко, което е поставено на катедра и е авторизирано, трябва да а, бъде придвижено напред. да има един баланс между собствените ресурси, програмите за интелигентна енергетика и рамковата програма за научно-изследователска дейност. Всички те да бъдат обвързани в пакет. Благодаря. Благодаря много, господин председателю. Искам да благодаря на комисаря още веднъж за това, че е с нас днес след обяд. Един от проблемите, срещу които сме изправени в Европа често, е липсата на достатъчно синергизъм или взаимно обвързване на отделните стратегически програми на Европейския съюз. Радвам се, че вие споменахте дневния ред на Европейския съвет. Факта, че искате да насърчите енергийната ефективност. Казахте, че това е приоритета, че ще представите план за действие с конкретни мерки в него и на ниво държава членка. Говорихте също за а, доизграждането на Европейския енергиен пазар, третият а, пакет а, енергетиката. Аз смятам, че ако искаме да наистина да доизградим до край енергийния а, пазар, е именно това. И второ, мисля, че трябва да сме си, да гарантираме а, едно съсредоточаване на усилията върху разходите, върху сметките, които се плащат, за да насърчим конкурентоспособността. По-скоро фактурите, те са много важни, що се отнася до насърчаване на една енергийна ефективност, така че а, всеки да си дава сметка за това какво се цели тарифите, например, какво представляват те? Дали планирате насърчаване на такова взаимно обвързване на енергийната ефективност и въпроса с тарифите? Така че всичко това да видим отразено точно в, в тарифите. Благодаря. Е, президенте. Госпожа Пилар де Кастио. Ясно е, господин комисар, че в сегашната обстановка на енергийния пазар е трудно да в Европа да се трудно е да се финансира цялата инфраструктура и ние чакаме да видим как ще се разпредели а, цялата сума от инвестиции, което наистина е внушителна, ако погледнем цифрите 100 000 милиарда в е, интелигентни мрежи, 500 милиона за е, повишаване качеството на мрежите. Е, в този смисъл съществува една нужда, която никой не оспорва. Един новаторски финансов инструмент, който да, да засили доверието в тези инвестиционни проекти, да привлече инвеститори. Например, инвеститори в частния пазар, като застрахователни компании, пенсионни фондове и други. ние, например, сме планирали за следващото заседание на съвета, вие сте планирали през юни 2011 година да се внесат а, други внушителни цифри. Въпросът ми е, ние тук в парламента имаме възможност да произнесем становище. Дали ще имаме фактически или просто това ще е въпрос само между комисията и съвета? Още 12 души са на списъка желаящи да се изкажат, затова по една минута само. Много бързо и кратка ще бъда. Госпожа Крозетет. Господин комисарио, вие поставихте ударението върху енергийната ефективност и си даваме сметка, че ще е трудно да постигнем целите. Не трябва ли те да бъдат преобсъдени отново? за да се подобри е, енергийната ефективност, да не правим тези цели задължителни, а по-скоро да поставим секторни цели. Например, има голям потенциал в изграждането на енергийна ефективност, но знаем, че не само с публично финансиране това би било възможно. Значи това е моят въпрос към вас. И освен това искам да знае каква е вашата роля по отношение на енергийната стратегия в рамките на преговорите за климата. Колегата Матиас. Благодаря, господин комисар, че отново сте сред нас, в нашата комисия. А, аз искам да се върна към един въпрос, повдигнат от говориш Въпросът, който ме тревожи и който много, много се дискутира е енергийната ефективност. Знаем, че това е грижен и на Европейската комисия. Дали няма противоречие между ясните намерения и самото изпълнение посредством редица мерки. Съгласна съм с това, което казахте, господин комисарио, в началото, когато изразихте съгласие с унгарското председателство, т.е. към една по-европейска енергийна политика. Енергийна, европейска енергийна политика, която да бъде прилагана на практика. Въпросът ми е, може ли дали комисията няма да постъпи по-добре, ако положи усилия всички държави членки, по-изоставащите да наваксат. Вие обещавате на гражданите до 2020 20% енергийни спестявания, но по всичко лици, че едва ли ще бъде изпълнено, може би 9% не повече. Тоест, има противоречие между обявените намерение и състоянието в редица държави членки. Значи какво ще направите за наваксване на изоставащите и намаляване на емисиите, ако искаме тази цел да бъде постигната цел в нашата политика? Томас. Uh, Благодаря, господин председател. Имам въпрос, свързан с ефективността. Господин комисар, при няколко седмици обещахте, че ще работите с правителствата за да постигнете в заключенията на съвета амбициозни цели за обществените поръчки. Това, което прочетох, обаче, гласи в общи линии, че правителствата ще се занимаят с обществените поръчки за нови сгради. Това е нелепо. Преди няколко месеца гласувахме по директива, която така или иначе ги задължава загубите на енергия да са почти нилеви, нулеви. Какво, как се разбира това изречение, което ви цитирах току-що? Това е абсолютно изпразнено от е, смисъл. Това означава, че правителствата ще спазват закона, което не е основната задача на едно правителство. Това се подразбира. После във връзка с това, което каза госпожа Пилар де Кастилю. Нужни са ни нови финансови инструменти, които да дадат възможност за инвестиции. Особено в страни като Испания, Гърция, Португалия, където има ангажираност, но са в период на криза. Документа, който ще представите следващия понеделник, аз прочетох проекта за него, за финансирането на възобновяеми източници на енергия, няма никаква същина практически. Така че какво предлагате по въпроса за достъпа до капитал, до капиталови средства? Най-вече за малките и средни предприятия. Извинявам се, не съм свигнала с новата зала. Много се очудих, господин комисар, когато казахте, че съвета ще вземе е, скоро решение. Аз, е, че, аз, аз четох е, заключението на съвета и не видях нищо такова. Какво е това решение, което предстои? Благодаря. Следващия оратор. Във връзка с това, което казаха колегите Томас и Кастилио. А не знам в какъв размер ще се инвестира инвестициите в Европа. Става въпрос за хиляди километри за нови тръбопроводи, нови електропреносни мрежи и така нататък. Европейската инвестиционна банка също предполагам, че ще участва в тия проекти. Но може би е добре да се приоритизират проектите в зависимост от на базата на а, стоеността на всеки проект, така че да могат да се осигурят средствата за високоприоритетните проекти. изобщо трябва да бъде ясно по какъв начин ще се финансират всичките тези усилия, как ще се финансират трансграничните дейности. Следващия оратор. Казахте, че на 4 февруари а, се надявате да получите подкрепата на държавите членки. Това включва, предполагам, подкрепа за повече регулация, повече регламентиране на зелената енергия. Благодаря. госпожа Цавела. Благодаря. Господин председател, господин комисар, благодаря, че се отзвахте на поканата ни. Поздравявам ви за чудесната работа, която сте свършили. Това не е просто ласкателство или комплимент. Аз, аз съм работил в частния сектор в енергетиката много дълго време и а, оценявам работата на комисаря. Имам следните въпроси. Един от основните въпроси, свързани с енергийната ефективност, е дружеството доставчик. Това е изключително важно, когато се говори за сигурност на доставките. като източници, е, като страни доставчици, Русия ще остане един от основните такива. Необходимо е да се да преразгледаме или да се вгледаме в отношенията си е, с Русия. Вие какво мислите по този въпрос? Имаме едностранни отношения с Русия, както знаете, защото те са основен доставчик, но Бих искала да знам дали е, се създават и друг вид, други видове отношения с Русия, така че да не сме е, вече толкова зависими от тях. Е, много е важно влиянието върху економиката на другата страна да бъде взаимно, двупосочно. По отношение на изследванията, включвате ли в това число и минното дело? Защото има много интересни е, изследвания, свързани с природния газ и неговия добив. Госпожа Коварска. Господин комисар, благодаря, че дойдохте да разговаряте с нас. Това, което бих искала да науча е мнението ви за а, промяната на а, прага за емисии на въглероден ди, диоксид от 20% до 30%. Това е въпрос за намалението на емисиите. Това е много важен въпрос. От него а, зависи а, началото на третия етап на системата за търговия с емисии. Другата седмица ще дебатираме по този въпрос когато най-вероятно ще се разгледа и принципа за критерии за сравнение, за норми за сравнение по отношение на емисиите на газове. Втория ми въпрос е, е свързан с законодателния пакет за инфраструктурата. В доклада сме подкрепили а, въвеждането на нови критерии, които да се разработят за по-нататъчни проекти. Това означава да се разработи и нов списък на европейски проекти. Също означава, че някои инвестиции ще трябва да бъдат заличени от предвидените, тогава, когато те не отговарят на новия набор критерии. Въпросът ми е дали проекта Северен поток отговаря на новите критерии, например на критерии, критерия за диверсификация. Според мен не. После модернизацията на електропреносните нерми. Аз мисля, че те трябва да се е, модернизират, понеже няма как да са оперативно съвместили новите мрежи с старите. Господин Вагнер. Благодаря, господин е, председател. Съвсем накратко ще се изкажа. Въпросът ми е следния. И той не е много различен от това, което казаха и други. Мисля, че е, не би било лошо да се избере конкретния модел за финансиране на проекти. Това е свързано с съобщението от ноември миналата година. Мисля, че е необходимо повече яснота по този въпрос. Какво ще се прави по него? Господин Де Анджелис. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисаря за това, че а, ни посети за да разговаря за енергийната политика. А, едно от основните предизвикателства, пред които се изправя Европа, е именно това създаването на общия енергиен пазар. и преодоляване на положението с монопола на националните компании национал... компаниите, които действат на националните пазари. За тази цел е необходимо да се осигурят повече инвестиции за възобновяеми източници на енергия и осигуряване на по-висока степен на прозрачност за потребителите. По-добра синергия а, за ценовия контрол и в тази връзка имам два въпроса. Първо, по третия пакет – как можем да гарантираме, че либерализация по третия пакет ще върви ръка за ръка, а, заедно с действията на националните регулатори, да се гарантира сигурна енергия на фиксирани цени? За възобновяемата, възобновяемите източници и инвестициите до 2020 година по план? По какъв начин ще уредим, ще осигурим технологиите, за да изпълним стратегиите, целите на стратегията за 2020 година? Muchas gracias, presidente. Ciertamente, señor comisario, este va... Следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Господин комисар, наистина срещата на съвета, която споменахте, ще е особено важна. И за това е много важно посещението ви у нас днес, защото е, така ще имаме предварителна представа за това какво ще стане на този съвет. Имам два въпроса към вас. Първия е свързан с а, изследванията и, и нововъведенията. Повечето от въпросите, които вие и колегите повдигнаха във въпросите си, бяха свързани с технологичното развитие и изследователската дейност и иновациите. Вие а, казахте, че съвета ще се занимава с тези въпроси. Както знаете, ние пък се занимаваме с осмата рамкова програма за изследователска дейност. Всъщност след няколко месеца ще влезе в парламента. А, може ли предварително да ни кажете с няколко думи а, за какво става дума там? Дали ще се съсредоточавате на инвестициите? Какви са плановете ви? Както знаете, а, аз вярвам а, в а, сигурния вътрешен пазар а, на енергия. И е, в тази връзка особено важен е въпросът за инфраструктурата. По какъв начин ще подходите към този въпрос и какви резултати по-конкретно очаквате след приключването на преговорите, които, доколкото ми е известно, се водят в настоящия момент? Следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Радвам се да ви видя пред нас, господин комисар. Искате да ускорите прилагането на прилагането на пакета за инфраструктурата. Това какво означава? наказания за а, държавите членки в нарушение или още ново закон, законодателство. За инфраструктурата вие говорихте колко важни са инвестициите. Но нека да ви попитам, основата, основната пречка за инфраструктурните проекти планирането ли е или финансирането? Трето, говорите за изследователска дейност в областта на енергетиката. Е, призовавате ни за подкрепа. Може ли по-конкретно да а, е, споменете каква точно подкрепа и, за какво е, ще отиде тази подкрепа? Благодаря ви, господин председател. Госпожа Карвалио. Благодаря. Миналия месец президентът Обама говори за иновациите в енергетиката и значението им. Той каза, че нацията, която осигури чиста е, е, енергетика, ще бъде лидер в глобалната економика и че това трябва да бъде Америка. Така че да, е, на 4 февруари ще се проведе много важно заседание на съвета. Искам да ви попитам в тази връзка. Как според вас заключенията от този съвет могат да ни помогнат да повишим конкурентоспособността на Европа по отношение на енергийни технологии спрямо Китай? Благодаря. Госпожа Хюбнер. Благодаря. Господин председател, благодаря господин комисар активно работите по изграждането на Набука и, дру... Набуко и други тръбопроводи в Южна Европа. Аз искам обаче да зачекна темата за Северен поток. Този тръбопровод минава през Балтийско море и вследствие от това големите плавателни съдове вече няма да могат да ползват пристанище в южната част на Балтийско море, което е проблем за Польша и някои други страни. А, как ще разрешите този проблем? Какви предложения имате за евентуални решения? Втория ми въпрос е следния. Бе направено предложение да се увеличи с 100% дела на биомасата в енергийния ни микс. Какво мислите за това? Опитваме се да намерим а, средства за финансиране, за, отглеж... за горите в а, за амазонските гори. Не мислите ли, че този дял а, на биомасите е твърде висок и няма ли това да доведе до а, изсичане на гори в Европа? Председателя, благодаря ви. Доста въпроса бяха а, зададени. Надявам се комисаря да е в състояние да отговори на тях. Знам, че обаче това няма да е никак лесно, като си имам предвид краткото време, с което разполагаме. Европейският съвет а, не може да консултира по много въпроси. Два часа и половина не са достатъчни. Детайлите не са от компетентността на правителството, а от отделни министерства. Има големи има насоки, редица въпроси са поставени. Други въпроси по тях ще има предложения, съобщения в течение на годините. Въпреки това, климата също е важен за енергийната политика. Биоенергетиката е отново на дневен ред, но за развитието на нашите цели и напредъка по тези цели до 2050 година с всички сектори мобилност, транспорт, енергетика, селско стопанство, индустрия. Ще говорим за ефикасността и за възобновяемите енергийни източници в енергийния микс от биомаса през биогорива. Имаме добър опит, но имаме и въпроси и проблеми, които ще ги включим в заключенията. Например, устойчивост, конкурентоспособност, е, в селскостопанските продукти, променя се пейзажа в много райони. Променят се някога са били за туризъм, за почивка на близки разстояния, но някои неща се променят. Темата Северен поток. Ние сме убедени, че строителите във всички е, ще се придържат към всички екологични изисквания в интерес на животните, защитата на природата, рибовътството, но и също за възможност на корабите да посещават пристанищата. Е, проектите са добре проверени и ние смятаме, че Северния поток ще бъде реализиран с запазване на интересите на държавите, принадлежащи към този регион. Това не беше проект в виш, от виш интерес на Европейския съюз, но да го блокираме би било грешно. Литва, Латвия, Естония, Полша, Тоест, ако успееме да, да доставиме природен газ от запад не би било, но се получава обратно. От изток на запад е потока на газ към Европейският съюз и това е принос към диверсификацията и по-голяма сигурност в снабдяването с природен газ. Южният коридор и енергийната външна политика. Посещенията в Азербайджан и Туркменистан от господин Бароза. Една година подготвяхме тези посещения и те показаха едно съвсем ясно. Който иска да прави политика там, той иска един партньор за контакти и едно лице, което да полага подписите. Господин Алиев не говори за Каримов от Узбекистан – искат подпис от господин Барозо договор 20 000 кубични метра, 30 години с гарантирана цена. Тъй като господин Барозо не продава газ, той им е малко известен. Тоест има комплексен въпрос. Пазарна економика, държави, членки, финансиране – Има много задачи по разясняване на тези въпроси. Но, междувременно, аз съм убеден, че по темата Южен коридор няма 10 милиарда а, кубични метра, а 30-40 хиляди кубични метра. 7 до 9% от общата потребност на газ в Европейския съюз ще се постигне от там. И това е нов път и нов източник. И ще постигнем двойна диверсификация и зихерос, а, сигурност на доставките. Аз не говоря за Набуко, а Набуко Плюс. С това количество тръбопровода няма да бъде от Виена до, Геор... до Грузия, трябва да бъде изграден с бълен капацитет до Баку през Каспийско море до източниците в Туркменикистан. Тоест тръбопровод през Каспийско море, а не втечнен газ по Каспийско море. По принцип имаме съгласието на държавните им глави. Мисля, че Централен регион е също Ирак. Ирак също може да направи предложения да членува и да участва в тези доставки, тогава е възможно не на Буко да се каже или, или, а отговор да бъде както едното, така и другото. Един тръбопровод пред Турция, а една част с 6 до 7 милиарда кубически метра, а, голямото количество към Виена, но отклонение към Италия. През Южна Италия големият италиански газов пазар, а през Виена централният европейски пазар и пътя до там България, Румъния, Унгария. Следващия четвъртък господин Барозо по мое предложение е поканил държавите членки. Буко идва – Това е голямо предимство. Същевременно, ако успеем да прокараме връзката север-юг. И Набуко Плюс да я доставя газ за Полша и Балтийските държави за Хрватска. И Западните Балкани. Това би било на европейско действително решение. Положение win-win. Две неща искам да спомена. Думата Европа занимава нас. А въпросът е в Американския конгрес. Екологична енергия. Намаляване емисиите на въглероден диоксид е много важно. Тя се поставя все по-често в Америка. Нашият план продължава да го, продължаваме да го реализираме, имаме добър опит. Изследванията в енергетиката е, са важни. Енергетика плюс иновации. С госпожа Квелинг сме в тесен контакт. И тя ще представи следващата изследователска програма. И аз отговарям за енергийната изследователска програма. Господин Баросо е готов по енергийните изследвания да, да обърне по-голямо внимание по отношение на финансирането. Всички изследователски средства ще бъдат нужни. Трябва да има достатъчно средства за малки и големи проекти. И отделно от това въпроса на финансиране на ИСА. Този въпрос е в парламента и в съвета по настояще. И се надявам, че през пролета ще се стигне до прелом. При всеки разговор с Ван Гак в, Бей, в Пекин или секретаря Чу в Вашингтон пита дали сме готови да действаме, да участваме като участници в проекта комисията и Франция да нямат а, волана в ръцете си, това води до недоверие в нашите изследователски проекти. Проект в глобалното европейско партньорство и доколко ние сме способни за действия е важно. Тук е демокрация и има различни мнения по тези теми. Детето трябва да бъде възпитано, така да се каже, но не искам създаденото да изяде другото, т.е. за това два коридора демократично ще вземем решение, възможно най-бързо. Критериите за инфраструктура, приоритетите, ще ги определим през лятото. Това е втората стъпка. Европа има ясна последователност на стъпките. Първо съобщението, изслушване, участие, оценка. След това следващата стъпка. През лято ще се ускорят процедурите за вземане на решения и разрешенията и ще има списък на приоритетите и ще дойде отново при вас за разяснения. Правилно говорите за иновативни предложения за финансиране. Ние нямаме машина за печатане на пари. Всяка иновация е възможна, но трябва да бъде платена по някакъв начин. Финансиране. Имаме държави членки с бюджети. Европейската банка може да помогне, но тя не е благотворителна организация. държавите членки трябва да, да разберат по Европейската инвестиционна банка. И тази банка трябва да стане наш партньор по инфраструктурните проекти. В комисията обмисляме европей... еврооблигациите. Но когато говорим за положението на Съюза, Имаше критика в медиите и особено голяма критика от Германия, германските медии. За това трябва да говорим по въпроса за собствени средства. Как ние в допълнение на текущите задачи и разходи ще се справим с инфраструктурни задачи. Смятам, че енергетиката е добър приоритет. До нея транспорта, ICT, това са три инфраструктурни сектора, в които ще се приложат иновативни инструменти и в частен капитал. Застрахователни фондове, пенсионни фондове, ако участват, те не го правят това а, без полза. В крайна сметка трябва да внимаваме да не стане по-скъпо. Възможно е, че застрахователен фонд да иска по-големи лихви, отколкото нашите държави ще плащат лихви на пазара на кредитите. Трябва да говорим по въпрос кое ще бъде финансирано от частни институции, кое от обществени. Смятам, че при изграждането на мрежата трябва собствениците на мрежата да инвестират, а потребителите да плащат потребителите плащат като данакоплаци или като потребители на електрически ток. Аз не познавам е, данакоплаци, които не плащат е, сметки за ток. И не познавам такива, които плащат сметки за ток, а не са данакоплаци. По инфраструктурата има редица атрактивни линии. Например, от Бохум до Кьон, или от Бари до Милано – или от Рейн. Но има линии, които са по-малко интересни. Почтата работи с всеки пакет. Но въпросът е докъде трябва да го достави. Въпреки това има солидарност и почтата доставя до всяка точка пакети. Важно е съфинансирането и програма за това. В конъюнктурните програми на всеки 3 години 800 милиона евро се използва за съфинансиране на връзките. И след 5 до 10 години за някой малко наброй важни проекти, е необходимо да бъдат, е, е, да бъдат изпълнени. Интеграцията на всички пазари ще бъде постигната след няколко години. След 5 години не бива да казвам, да, трябва да кажем, че всяка държава е напълно интегрирана. Всички държави членки трябва да бъдат интегрирани а, до 4-5 години. Разбира се, трябват ни строителни проекти, а не някакви дългосрочни желания. Имаме конъюнктурни програми, броя на средствата, които не са използвани, е обозрим. Относно въглеродния диоксид, смятам, че данъците или таксите върху енергията и околната среда и върху трансфера на финансови средства са три важни средства за предлагане на собствени средства. Ако се дигнат на европейско ниво, тъй като е важно да има печалби за околната среда и за енергийната ефективност момента не искаме да предлагаме четвърти пакет за вътрешния пазар, искаме втория да го завършиме и очакваме третият от държавите средства, от държавните членка с а, санкции по нарушаването на договорите. Ние смятам, че са важни таксите свързани с разходите. Не трябва да се субсидира газоснабдяването. Ние установяваме, че а, стабилната цена на тока или стабилна цена на газ е част от политиката за привличане на индустриални предприятия или част или за печелене на избиратели при изгодна цена на природният газ, гласоподавателите са готови да гласуват за такива обещания, но това не е нашата цел. Искаме пълно покриване на разходите да е възможно. Относно енергийната ефективност. Първо става дума за ясни е, условия. На 2 март ще ви представиме нашето предложение – и съм готов за допълнителни разговори по по-нататъчните стъпки. За важни инвестиции по съществуващи сгради, например, се стремя към една по-добра възможност за откриване на нашите регионални структурни програми. На по-голяма откритост на тези програми по мотото в следващите години ще се концентрираме повече върху саниране на съществуващите сгради, съществуващия сграден фонд, чрез структурните програми. Това е важен приоритет. Темата Възобновяеми енергийни източници. В следващия понеделник ще обявиме нашето предложение. Ако го познавате, имате добър достъп тогава следващия понеделник ще изпълня едно задължение на парламента. Ще, ще издам един доклад за състоянието на положението. За... Имаме различни структури за финансиране. Ще ги изброя в едно съобщение. И ще дойдем при вас и ще говориме. Ще се консултираме. Но ясно е от сега, Говорих за план 2020, но има и план 2030. Оф, офшорингови паркове, Дания, Норвегия, Германия, Нидерландия, Франция, Великобритания. По въпроса кой ще инвестира, кой ще финансира. И по тази тема ще, ако разгледаме структурите в Великобритания, Дания и, и Германия, ще видим, че трябва да се координират. Иначе не става. И молбата ми е, депутатите в Европейския парламент трябва да са най-добрите европейци. Те трябва да са в състояние да приемат коопериране, а, а не да бъдат защитен щит на национални интерес. Трябва да се потърсят добри европейски решения. Това се налага. Тунис, ако се стигне до демократично правителство в Тунис, Марокко, Тунис, Алжир, Мавритания, Египет, партньорство с тези държави, енергийно партньорство е важно. Енергия за, източ... за Северна Африка. Нужни са ни инвеститори, европейски тръбопроводи и ясни решения. Как тамошните възобновяеми енергии ще бъдат използвани. Заслужава си от Брюксел да се напуснат границите на Европа и да се помисли за платими възобновяеми енергийни източници. Благодаря ви след Европейския съвет през пролета ще докладвам по-подробно. И съм готов отново да говоря пред вас. Благодаря. Господин комисар, благодаря за много подробните отговори. Но благодаря още повече за това, че преди съвета дойдохте при нас. Това е ново преди да влезе в съвета, комисар да говори с нас и да обмениме мнение, какво ние мислиме и как искаме да развиваме политиката. Благодаря ви, всичко най-добро ви пожелаваме за преговорите. Благодаря. Уважаеми дами и господа, още редица точки от дневният ред имаме, а времето е ограничение. Обявявам Точка 9. Европа водеща световна туристическа дестинация. Нова политическа рамка за европейския туризъм. Всички, които искат да напуснат залата, да го направят по-бързо, за да не смущават останалите. Ние трябва да се постараем останалите точки от дневния <coughs> ред бързо да ги привършим. Колегата Чаци Маркасикис моля за по-бързо участие. Уважаеми дами и господа, възможно ли е по-бързо да напуснете залата? Please. Защото с останалите имаме други въпроси, които трябва да обсъдим. Много ви моля, по-тихо и по-бързо. Ако искате да си тръгвате, тръгвайте си, но тихо, не говорете. Thanks. George, благодаря ви. Йорго Хацимаркакис има думата. Благодаря, господин председател. Много бърз ще бъде. Става дума дали Европа искаме да я разшириме като терористическа дестинация. Благодаря за първата обмяна на мнение, която в началото на декември в нашата комисия направихме. Благодаря и на колегите за добрите идеи, които имаха а сега в мой доклад искам да се спра само на малко а, а, на брой аспекти. Турист, туризма е добавен чрез а, Лисабонския договор и тук е важно да помислим как комисарът Таяни, който се стреми да направи Европа туристическа дестинация номер едно, как да го подкрепим. Важен компонент е тук е образованието. В Европа ни е нужен добър квалифициран персонал, за да привлечеме туристи в Европа, вътре в Европа, но и извън Европа да дойдат туристи в Европейския съюз. Става дума за засиленото взаимно признаване на образователни степени, също и за признаване на образователни програми, обмяна на туристически програми. В Средиземноморието забелязваме колко много млади е, хора от е, източна Европа събират опит. Това са частни инициативи. Европейският съюз трябва да ги подкрепя. В областта на засиленото сътрудничество в насърчаването на туризма. Става дума за общ маркетинг. Ние можем, например, чрез а, интернет да участваме в трети страни. Познавате картините от Япония на времето, сега от Китай, големи туристически групи, които идват в Европа. Европа за една седмица има такива програми. Това води до действително необходимост частта от общ маркетинг, за да привлечеме повече туристи. Има така наречената Европейска комисия за пътувания, която трябва в трети държави, като Бразилия, Индия, Япония, да подобри възможността за посещение в Европа. Също туризъм в здравеопазването. Имаме голям растеж като дестинация за по здравни проблеми, сме доста а, обичана дестинация. Трябва да създадеме а, съответни критерии. Здравният туризъм е много важен. Става дума за такива неща, е, започващи с уелнес, като се стигне до престой в болница с цел лечения. Предлагаме система на сертификация с е, стандарт. Например, можем да говорим за синия кръст. Важно е, че до сегашните инициативи да бъдат използвани, да потърсиме по-високи стандарти. Средства за сближаване могат да бъдат използвани, но предупреждавам, че не бива сляпо да се финансира туризма, важно е конкурентни структури да бъдат запазени в този пазар. По-нататък става дума в моят доклад за гъвково работно време. Точно в туризма имаме гъвково работно време. Работи се през уикенда, е през нощта. Имаме законодателна марка, която се предлага и тя не трябва да пречи на предприемачеството. Туризма е много чувствителен в това отношение трябва да се е, отчетат специалните потребности на е, хората, работещи в този отрасъл. Важно да се гарантира и сигурността, да се подобри е, сигурността на пътуванията, това повишава атрактивността, хармонизирани е, транспортни предписания, ние като Европейски съюз трябва да направиме още в тези насоки. Благодаря, господин председател, за вниманието. Благодаря най-сърдечно. Господин Мецарос има думата сега. Искам да подкрепя господин Каци Маркакис в неговата работа. Туризма има положителни въздействия върху растежа в Европа, създават се нови работни места и се служи на модернизацията. Важно е да предприемеме мерки за насърчаване на туризма. През 2008 година имаше повече от 370 милиона туристи в Европа. Ние можем да кажем, че Европа се числи към най-важните туристически дестинации в света. 1,8 милиона малки предприятия и средни предприятия работят в туристическия бранш и това води до брутен вътрешен продукт, който нараства. Трябва да използваме този потенциал и трябва да направим е, обща оферта за дестинацията Европа. Господин Кацимаркаски сказа за здравния туризъм. Имаме много балнео лечебни центрове. Имаме възможности, които никъде в света не съществуват. Трябват ни общи усилия, за да представиме добре всичко това, корените на наша християнска култура, гастрономията, се посреща с голям интерес в целия свят. Нужни са инвестиции в туризма, за да привлечеме нови туристи. Нужни са ни пакети за почивка, за забавления. Трябва да пласираме добре нашите оферти, е, трябва да се постараем на европейско ниво да се постигне а, е, подкрепа за този бранш. Само така туризма ще може да бъде успешен. Благодаря за този доклад. Благодаря. Колегата Франко има думата. Благодаря, господин председател. Като докладчик в сянка от НП бих искал да благодаря на колегата за проекта Становището, което дава чудесна основа за дебати. Безспорно е, че туризма насърчава економическото развитие и създаването на работни места. Като се има предвид световния контекст, ще трябва да се приспособим към новите потоци туристи от нови страни и економики. Трябва също да погледнем как можем да ползотворяваме информационните технологии и интернет, а също и все по-строгите екологични стандарти. С други думи, туристическия сектор ще трябва да се приспособи към всичко това трябва да зачита съображенията, свързани с земята, с природата и а, местните общности. Трябва да насърчаваме културния туризъм, здравосло, здравния туризъм и това да става съобразно демографските тенденции. Този, тези нови типове туризъм трябва да се насърчават, така че те да са полезни и за а, гражданите, и за а, околната среда. Сега нека да се върна на становището, което е разписал колегата. Бих искал да кажа, че създаването на орган за наблюдение на европейския и средиземноморския туризъм е добра идея, понеже така ще се събират добри практики и ще се обменят по отношение на устойчивия и отговорния туризъм. Също така мисля, че новата програма за конкурентоспособност и иновации трябва да включва и по-сериозна глава за туризма. Трябва да подчертаем и значението на новите технологии, особено тези, които водят до економия на енергия и са екологосъобразни. Полезно е да се проведат е, експериментални проекти в конкретни е, географски местности. Е, така ще може да се постигне ново равновесие в туризма, а не да се концентрира само по крайбрежията. Трябва също да се мисли за клъстъри в туризма, за да могат да бъдат приобщени всички заинтересовани страни в отрасала. Трябва да отдадем и нужното внимание на обучението, информационните технологии и а, също така Средиземноморския университет и, курс, и курсовете, които се водят в него. Трябва да разгледаме и въпроса за създаването на нови туристически дестинации. Мисля, че всичко това съвместно ще повиши конкурентоспособността на а, европейския а, бизнес. Не бива да забравяме и за конгресния туризъм и бизнес туризма. Мисля, че това са важни подотрасли в някои части на Европа. Не на последно място, добре би било да се осигури по-широка кампания, кампания за популяризиране, по-специално в Бразилия, Русия, Индия, Китай госпожа Риера Мадурел. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчика за свършеното от него. Искам да вам благодаря за това, че е отрезил някои от въпросите, които нашата политическа група повдигна по време на дискусията и те са включени в проекто становището. Сега бих искала по-конкретно да се съсредоточа върху няколко въпроса и аз ще направя това в същия ред, както и докладчика. В първи параграф се споменава конкурентоспособността на европейския туризъм и мисля, че конкурентоспособността трябва да бъде е, свързана с насърчаването на изследователските дейности и нововъведенията. Не става въпрос само за конкуренция чрез намаляване на цените. Не, трябва да се разчита и на иновацията. А тук в, проект, в проекто не се споменават иновациите. Мисля, че трябва да се каже, че е необходимо да продължаваме да насърчаваме науката за туризма и това трябва да се превърне в един приоритет, защото то вече дава своите плодове в сектора. сектор, който а, дава доста голям дял от брутния вътрешен а, продукт. Трябва да се съсредоточим и върху новаторството. Не се споменават изрично иновациите, не се споменава развитието на информационното общество за целите на туризма. Трябва да а, приспособим доставките към, да обвържем до доставките на услуги е, с новите технологии. Споменава се и устойчивостта в втори параграф и а, съм съгласен, че има нужда от по-добра координация на, на развойно-изследователската дейност. Трябва обаче да се отдаде по-голямо значение и на технологиите, защото те а, са проводник на а, иновации и по такъв начин туристически отрасъл ще бъде в по-добро положение по отношение на изискванията и стандарти, свързани с околната среда. Искам също да подчертая ролята на туризма в промишлената политика. Нека по-конкретно да се вгледаме в характеристиките на туризма като дейност и най-вече на факта, че това е една сезонна дейност обикновено. Естествено, много важно е обучението. То бе споменато от докладчика и е, мисля, че трябва да се подчертае тази сериозна нужда. С, с цел осигуряване на високо качество. Напълно сме съгласни с коментарите на докладчика във връзка с ролята на малките и средни предприятия в този сектор. Също така ми харесва идеята на колегата, който взе думата преди мен, а именно да се създаде специална глава за туризма в плана ни за конкурентоспособности и иновации. Като докладчик в Сянка искам да кажа, че ще предложим няколко изменения – във връзка с коментарите, които току-що направих, е, но съм сигурна, че тези изменения ще се приемат от докладчика и другите групи. Господин Оди има думата. Благодаря, господин председателю. И аз искам да поздравя докладчика за внесените предложения. Той смята, че трябва да настояваме на балнеологичния туризъм, на здравния туризъм. Балнеологията обикновено се развива в чудесни, красиви градове, където и архитектурата е особено приятна. Може би си струва да развием една мрежа за спа туризъм и балнеология. Китай и САЩ не са се възползвали от тези възможности. От друга страна, това не е нещо ново, то датира от римско време. може би си струва да предложим с това да се вземат нашите унгарски приятели от президентството. Какво ще кажете за това да подемем една глобална кампания, която да популяризира този вид туризъм? да рекламираме по различни а, култури, е, по различни канали, извинете, и а, да се представи Европа като една спа дестинация, дестинация от спа. Господин Качемаркакис има думата. Извинявайте. А, не мога жак да разширя доклада си и беше кратко изложението му. Благодаря за идеята. Благодаря. Срокът за, изложение, за измененията е 3 февруари. Моля, ако имате идеи, напишете ги и ги спратете. Преминаваме към следващата точка от дневния ред номер 7. Ефикасност и ефективност на финансирането в Европейския съюз в областта на извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали в новите държави членки. Колегата Балчитис е докладчик. Да, от думата. Aš pirmininkė, e, manau, kad daugelis mūsų kolegų yra gana gerai susipažydę su ta problema, kuri egzistavo šį keletą. Благодаря, господин председател. Мисля, че много наши колеги добре познават проблема. Извеждането от експлоатация на ядрени реактори е политически ход, а не толкова економически. Този въпрос, разбира се, се отразява на економиката на съответните държави. Както знаете, има три правителства Литва, Словакия и България, които пое, са поели задължения да изведат от експлоатация ядрени реактори. Разбираемо е, че не са до, на лице достатъчно средства за извеждането експлоатация на такива ядрени е, реактори, но беше казано вече, че трябва да се предоставят финансови средства за решаване на този проблем. Освен това, трябва да се помисли за финансова подкрепа която да продължи. До 2013 година са предвидени средства в размер на 2,8 милиарда евро. Има и други числа, които могат да се споменат, но не са от такава голяма важност за нашата комисия по индустрия, изследвания и енергетика, но смятам, че е важно е, как гледа на това Европейската сметна палата. Беше установено, че някои държави членки може би не са използвали средствата по предназначение, не е имало достатъчно прозрачност и този доклад ще бъде представен през есента на тази година. Аз очаквам това с интерес и ще можем да продължиме обсъждането по извеждането от експлоатация на ядрени реактори. Използваме принципа на причинността. Всички ядрени реактори, които се експлоатират трябва по време на експлуатационния срок да се отделят необходими финансови средства, за да може след това с тях да бъдат изведени от експлоатация. Знаеме, че трябва всички изисквания при извеждането от експлоатация да бъдат съблюдавани. Сигурността е изключително важна тук. И смятам, че можем да кажем, че извеждането на ядрени е, реактори в тези три страни трябва да бъде съпроводено от нас, трябва да им помогнем. Въпросите на сигурността трябва да бъдат решени. Това е основната ми мисъл в доклада. Очаквам вашите предложения. Благодаря. Благодаря, колега. Е, дам думата на следващия желаящ да се изкаже. Е, уважаеми колеги, благодаря на докладчика за така доброто становище, което е написал. Бих искал обаче да обърна внимание на следните въпроси. Първо, не е верно утвърждението, че всички блокове са изведени от експлоатация, защото по економически причини не са могли да бъдат приведени към съвременните стандарти поне за два блока в Козлодой. Това не е истина и е доказано с международни компетентни а, експертизи, че същите бяха модернизирани до съвременните стандарти. Причините за спирането на блоковете са други, но не това е темата, която а, ние разискваме. Но аз много бих искал поне Европейския парламент да не тиражира неистини. На второ място, и трите споменати страни изпълниха своите политически ангажименти за по равно затваряне на блокове. Без да имат съответната финансова или техническа готовност за това. Естествено е страните да приветстват финансовата помощ и солидарността на Европейския съюз, е, без които всъщност мисията за затваряне на блоковете не би, не би могла да е, се изпълни. Естествено е също така и голяма част от средствата в началото на периода да бъдат изразходвани за мерки в енергийния сектор на тези страни, с които да се компенсира изваждането на тези мощности от действие, защото трябва да кажем, че към момента те не са били излишни в техния енергиен баланс. На следващия етап обаче е резонно да се очаква и да изискаме средствата да бъдат изразходвани основно в проекти, свързани с процеса на извеждане от експлоатация. Говорим за ефективност на финансовата помощ на Европейския съюз. Към момента финансирането на проекти и в трите страни а, се развива напълно самостоятелно, без да има необходимата координация както между отделни проекти, така и между отделните програми не се вижда и заинтересованост в осъществяване на подобна координация. На практика се получава така, че проблеми, например свързани с а, а, третиране на определен вид радиоактивни отпадъци, се решават съвършенно различно в трите отделни страни. Това, разбира се, е допустимо ако се преследва търсене на най-ефективна, най-економична или най-устойчива технология, която в последствие да се разпространи в други страни. Но, за съжаление, случая не е такъв. Четвърто, и за трите страни финансовата помощ се предоставя чрез така наречения Международен фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация, който се управлява от EBRD. Част от правилата, по които се провеждат обществените поръчки, правилата на Европейската банка имам предвид за възстановяване и развитие, не съвпадат с националните законодателства за обществени поръчки крайните договори с изпълнителите, които се подписват от Европейската банка за възстановяване и развитие, са в така наречения формат ФИДИК, който също създава проблеми, защото такива договори не се използват в страните членки, конкретните страни имам предвид. Очевидно е, че в тази област има доста голямо място за оптимизация – която е, може да подобри както ефективността, така и най-вече прозрачността на използване на средствата. Считам, че становището на нашата комисия може да бъде обогатено в тези области и ще направя съответни предложения. Благодаря. Колега Месарос. Колегата Месарос има думата сега.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 Работата по извеждане от експлоатация трябва да бъде завършена колкото се може по-бързо, за да бъдат намалени щетите. Трябва да се разкрият финансови източници, които да бъдат поставени на разположение, за да се стигне до необходимата надежност на атомните електроцентрали. Прозрачното използване на финансовите средства е много важно, за да може да се гарантира конкретно способност. Не бива да забравяме, че извеждането от експлоатация на тези атомни реактори имат непосредствено въздействие върху снабдяването с енергия на тези държави. В тези държави. Важно е извеждането от експлоатация да бъде финансирано и трябва да бъдат изготвени методи на финансиране, при които да бъде е отчетена стратегията, която следват отделните държави членки. Освен това от важно значение съществуващите атомни електроцентрали да бъдат модернизирани. Инвестиционните разходи в Европа са около 4 милиарда евро. 100 милиарда евро трябва да бъдат използвани за нови електроцентрали – нужно ни е не само генерален ремонт на съществуващите електроцентрали, но и нови електроцентрали, за да се гарантира снабдяването. Не трябва да се. Е, е, знаеме, че не са е, невъзможни смущения в експлоатацията, но те трябва да бъдат съчетани с опазване на околната среда, ядрената енергетика доставя чиста е, енергия. Господин Балчидис изготвил много полезен доклад, за което му благодаря. Колегата Валиан. Благодаря. Аз приветствам инициативата и доклада на бюджетната комисия, като разгледаме финансирането на тези различни проекти за извеждане от експлуатация. Те се продължават вече години, има и аудити и ние си даваме сметка, че това е бавен и сложен процес, е, с който може да продължи десетилетия. Искам в становището на нашата комисия да отразим нашите е, загрижености и да изпратим ясен сигнал на комисията и на съвета. Като, например, първо, средствата не са предназначени да покрият цялата стойност на изваждането от експлоатация а това има економически последици. Голяма част отиват ексклюзивно към енергийни проекти и компенсиране на затварянето на централите. Аз знам, че това е законна част от плановете за извеждането експлоатация, но мисля, че комисията си заслужава да разгледа как са разпределени пропорционално тези средства. Малко странно е, че а, тези три програми не са финализирани и в резултат от това все още а, нямаме ясен а, сигнал нито по отношение или разчет нито на финансирането, нито на разходите. Нито пък имаме идея какви ще са финансовите а, нужди на следващата финансова рамка. Мисля, че би било полезно да кажем от нем, че крайната цел на извеждането от експлоатация е безопасността и е крайно време, особено в сегашната криза, да се префокусираме към това, кои са нашите истински приоритети по тези три проекта. Благодаря, господин председател. Колегата Маринески има думата. Колегата Маринески има думата. Благодаря решението да се отделят средства, да се насочат средства за изваждането от експлуатация на атомни електроцентрали е правилно, но за съжаление нито е направено точно решение, нито когато първите планове са били разработвани, не е сложен таван по отношение на сроковете и на средствата. Така че никой не знае кога ще свърши целият този процес и на каква цена ще възлезе той. Както каза колегата Руджев, много се, плаш, се а, харчи по... за енергийни а, проекти и се включват в допустимите разходи. Ние като комисия трябва да видим какво е, да огледаме какво е направено по енергийните проекти до сега, какво е било покрито като загуби в резултат от извеждането от експлуатация на, атомни, на ядрени блокове, така че да, да насочим правилно инвестициите, а, при това е необходим един организационен екип или координационен екип на ниво на комисията и дъл... задълбочени планове, за да знаем кога процесът ще свърши, а, какви, а, каква ще е неговата стойност и колко ще допринесе Съюза, Европейския съюз към тези разходи. Благодаря. Благодаря колегата Уди. Ще съм кратък. Говорим тук за суми на стойност 2 милиарда евро. В един предишен доклад а, за Козлодуй, за централата Козлодуй, аз, бих, аз предложих а, в регламента за обществени поръчки да имаме една референтна клауза, защото тук се включва огромна част техническа експлуатация експертиза, ноу-хау, за извеждането от експлоатация и е доста невероятно така а, а, това, че се дават а, на фирми от трети страни няма никаква а, реципрочност, т.е. да има една преференциалност за фирми от а, държави от Европейския съюз. Благодаря, господин Палчитис. Отново искате думата? Благодаря, колега Слушай. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за техните изказвания, за обмяната на мнение. Когато говорих по този въпрос и ако бих имал време да говоря повече, бих признал, че е, не е достатъчен текст за едно подробно описание относно складирането на ядрените отпадъци. Има интересни идеи. Спомням си дискусията за извеждане на тези ядрени реактори. Това беше една интересна дискусия, но това извеждане от експлоатация трябва да бъде доведено до край. Средствата също трябва да бъдат дадени на разположение. Проверката на сметната палата, споменах за нея, след становището на сметната палата ще знаем дали ще бъде създадена една самостоятелна изследователска група трябва да положим основите за по-нататъчни извеждания на ядрени реактори. Трябва да започнем да мислим колко струва новото строителство на ядрени централи. И когато всичко това вземем предвид, извеждането от експлоатация, разходите за складиране на ядреното гориво, всички разходи за администрирането, можем да стигнем до съвсем други суми. И може би ядрената енергетика не е, не е толкова скъпа за производство, както се представя. Аз мисля, че с общи усилия можем да постигнем добър документ, който да посочи основните насоки за по-нататъчни извеждания от експлоатация. Благодаря. Ако няма други желаящи да се изкажат? От комисията има ли някой, който желая? Няма. Тогава можем да кажем, че срока за изменения е 3 февруари на обяд. Преминаваме към точка 8. Ред и условия за достъпа, достъпа до публично регулираната услуга, предоставена от глобалната навигационна спътникова система, създадена по програмата Галилео. Днеска ще обсъдим тази тема. Дам думата на колегата Гланте, който е докладчик по тази тема. Благодаря, господин председател. Ако се огледам, виждам, че колегите, с които съм обсъждал тази тема, са тук. Ще направя за това съвсем кратко въвеждане. Ние говорим за публично регулирана услуга – създадена по програмата Галилео. Надявам се, че това ще бъде доведено до край. Пет услуги се предлагат. Откритата дин, а, услуга, търговската услуга, сигурната услуга, спасителната услуга. И за тази услуга, за която говорим, е публично регулирана услуга. Например, полицията, пожарната, Министерския съвет могат да ползват такава услуга. Сигналите са кодирани. Трябва да бъде устойчива на смущение отвън. Трябва да има висока надежност. Поради тези причини трябва да бъде надзиравана чрез специални процедури предложението на комисията съдържа решение, заключение, което е насочено към държавите членки, техническо заключение. Е, държавите членки трябва да определят компетентните органи за това, за използването. И трети държави и международни организации – също могат да използват такава услуга, когато подпишат споразумение с Европейския съюз. Предложението регулира а, приемниците и различните компоненти на системата и също изискванията към износ на тази услуга. Оригиналният проект ясно разграничаване между участниците и потребителите на тези сигнали. Потребителите са организации, например полицията и пожарната. Защитата на тайните документи и на кодирането трябва да имат тук същата процедура, като при регламента Галилео – регулациите могат да се използват и тук, за да се гарантира сигурността на системата. Имаме многостепенна процедура. Националните органи, които отговарят за сигурността, може това да бъде свършено от комисията. Като последна степен трябва да има е, надзорен орган, контрол и администриране трябва да се проучи дали производството на приемници е възможно в трети държави, например в САЩ. Ние знаем отношението на САЩ към Галилео, те не бяха въодушевени по разбираеми причини, но междувременно има добро сътрудничество. Мислим, че можем да направим предложение и американците трябва, е, комисията трябва да направи предложение Ще видим китайците какво ще направят също в тази област. Контролирането на износа на такива услуги трябва да остане в ръцете на държавите членки. Всяка държава членка трябва да се, е, също да има възможност, ако желая, да произвежда такива приемници. Разходите по приемниците трябва не да бъдат използва, да бъдат понесени от потребителите, а от отделните организации е тук да се използва публично-частното партньорство. Това е срока за изменение 2 и 3 февруари, мисля. Радвам се на вашите предложения. Знам, че в комисията АФЕТ има предложения, които от нас трябва да бъдат критично проучени. Благодаря за вашето внимание. Очаквам за изказванията ви. Колегата Финстрой.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 Нямаме никакви съмнения, че както по функционалност и най-вече самата система, PRS или публично регулирана услуга, това е една система, която над нещо повече от GPS и все пак се нуждае от заделяне на традиционни средства – По този начин ще получим и възвръщаемост, една добра възвръщаемост, особено държавите, които ще поемат най-голямата тежест от осъществяването на този проект. И аз виждам, че от измененията, които се предлагат, се търси най-добрия баланс. имаме и а, някои участници в целия процес, които ще са поставени в трудно положение. А това засяга измененията, които се предлагат. Аз одобрявам тези предложени изменения, но трябва да се постигне добър баланс между участието на държавите членки и Съюза. И това е въпрос, който трябва по-отблизо да се вгледаме и в обобщение много техническа материя, но ако не и дадем една перспектива, дългосрочна перспектива и да кажем, че черешката на тортата не е сложена и не бива да се злоупотребява всъщност с нея, ще сме просто ще бъдем пометени от Пентагона. А не това а, нашата идея. това отново повтарям, подкрепям начина по който подхождате към въпроса. Колежката Хол има думата. Yes, I just want... Да, а, искам да кажа благодаря за свършената работа по този въпрос, но за, искам пояснение по един въпрос, за да съм сигурна, че правилно съм го разбрала каз, дали казвате, че що се отнася до събестойността, участващите държави членки трябва да са плащащата страна и те трябва да решат как да възстановят печалбите си от потребителите. Така ли? Правилно ли съм го разбрал? Ремек? Колегата Ремек сега. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já se také připojuji ke všem těm, kteří eh, oceňují práci pana zpravodaje. А, eh, samozřejmě... Благодаря. Искам да се присъединя за оценките към високото качество на работата на докладчика. Виждаме, че извършеното е в правилната насока. Всъщност, нямам проблем да подкрепа този текст, въпреки че се касае за техническа тема, това не е 100% все пак само техника. Най-важното е това, което докладчика казва накрая. Че трябва да се концентрираме върху няколко проблеми по които трябва да продължим дискусиите. Строи се нещо ново, по което нямаме до сега опит. Трябва да промениме някои регулации във връзка с публично-частното финансиране. Подкрепям това становище и в тази връзка е много добре че е решено седалището на агенцията, ръководството на агенцията, господин директора ще дойде утре. И всичко е в правилната насока. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Аз искам да се присъединя към тези, които положително оценяват работата на господин Гланте господин Гланте. придвижва напред нещата по тази тема. Някои неща трябва да вземе предвид, че технологиите много бързо се развиват и след 3-4 години, когато Галилео започне да се използва, Е, ще бъде много важно да бъде модерна система. И относно ПРС, въпросът е доста сложен, тъй като економическия потенциал е скрит тук. Ние се описваме да а, да създадеме финансиране за Галилео, но американската GPS е наш конкурент в друга сфера. Това е, е последица от военна система GPS. Как ще се развият нещата към момента, не можем да кажем. Затова се много радвам, че господин Гланте съвсем открито е подходил. Дебата по това как економически изгодна да бъде системата ПРС, това е труден дебат, не само от гледна точка на сигурността, но ние трябва да преценим доколко САЩ ще използват Галилео. Подкрепям този документ, този доклад, тъй като смятам, че този дебат е много важен и съдържа също и правни аспекти. И ние трябва да, да осигуриме финансиране за системата и програмата Галилео. Благодаря на господин Гланте за добре извършената работа. Благодаря. Комисията иска ли да вземе отношение? Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Добър вечер. Дами и господа, господин докладчик. Първо бихме искали да ви поздравим за това, че положително приемате нашето предложение – Искаме да благодарим специално на докладчика за свършената работа. Надяваме се да почнат разговори максимално скоро между парламента и съвета, за да може текстът да се приеме до месец юни тази година. Поисках да взема думата, за да поясня. След като, след като чух вашите изказвания, евентуални бъдещи изменения. Ние разгледахме вашите предложения. И а, е, виждаме, че има въпроси, които са свързани с е, яснотата на определенията на някои термини, като например участници и потребители. Това са два не особено ясни термина. но понеже е, ще се въведе един цял член, определения, всички потенциални недоразумения ще бъдат изчистени. Т.е. ще има ясно определение. Що се отнася до оперативните раз... разходи, е, и, и, има предвид именно оперативни разходи, е, това са разходите свързани с публично регулираните услуги, трябва да кажа, че съм съгласен с написаното в доклада. Смясън, смятаме, че държавите членки и международните организации, които вземат участие в процеса, трябва да покрият оперативните разходи. Това, разбира се, не означава, че някои държави членки не могат да събират средства за тези разходи от крайните потребители. Но в крайна сметка става въпрос за 200-300 хиляди евро годишно, което не е непосилна сума. И смятам, че държавите членки и крайните потребители евентуално ще могат да заплатят тази цена. Когато четох доклада и сега, докато слушах изказванията на членовете на вашата комисия, видях някои много важни въпроси. Това число ролята на третите страни в ползването на регулираните обществени услуги. и а, също производството на приемници. Едно решение е а, да се сключи международно споразумение с трети страни. А, и мисля, че е, това би ни дало, дало възможност да подходим към този въпрос. но всеки случай може да се разглежда по-отделно. Ще се радваме да изготвим предложение за текст или да работим заедно с парламента и съвета, за да изясним текстовете от преамбюла в тази връзка. Последното нещо, което искам да спомена, е процедурата, която доста подробно е разписана в проекта за изменение, процедурата за етапите. В случай, че публично регулираната услуга, органите, които управляват, не изпълняват минималните правила, които са е, одобрени от всички страни. Аз мисля, че това са много важни коментари, много уместни и смятаме, че трябва да се включат в текста. Мисля, че това трябва да е една от насоките, които трябва да влязат в текста, който предстои да се приеме на по-късен етап. Благодаря ви за вниманието и в заключение бих искал да кажа, че много европейски депутати призоваха за допълнително финансиране за изграждането на тази инфраструктура и ние разбира се подкрепяме това предложение. Благодаря. Колегата Гланте, иска ли да вземе думата? За мен беше важно държавите членки да имат гъвкост. Например, при полицията и пожарната, държавите членки ще решат как да финансират. Предлагам държавите членки и участващите организации за тези, които ще плащат. Искам да погледна напред и да изграда мостове за дискусията със съвета, комисията да окаже известен натиск върху държавите членки и да видим какво ще излезе. Благодаря. Благодаря за извършената работа. Срок за изменение 2 февруари 12, 12 часа. Преминаваме към следващата точка от, от дневния ред, точка 9. Става дума за инвестиции в широколентовия достъп. Инвестиране в а, растеж основан на използване на интернет технологиите, госпожа Ники Цавела. Благодаря, господин председател. На английски ще говоря. Господин председател, скъпи колеги, вече съм ви пратила неофициален работен документ, който съдържа някои от предложенията ни за доклад за широколентовия достъп в Европа. Искам да ви кажа в началото, че не цифрова е, Европа ни струва много. Според едно неодавнашно изследване, е, Европа би могла да повиши БВП с 15% чрез насърчаване на цифровия пазар и това може да стане до 2020 година. Това е около 100 милиарда евро. В доклада а, съм посочила, че целите на комисията са определени така, че резултатите да започнат да се усещат в дългосрочен план. Амбициозните им цели са амбициозни, аз ги подкрепям и благодаря на комисията за съдействието й. Във връзка с този парламентарен доклад, смятам, че една от основните цели, на които следва да се съсредоточим, е основния широколентов достъп, основната норма, която да се постигне до 2013 година, а именно пълен достъп в 27-те държави членки до широколентов интернет. Следователно съм посочила, че цел, целта на Европейския съюз е да постигне глобално лидерство в инфраструктурата за ИКТ до 2013 година, като осигури близо 100% покритие с поне 2, с капацитет 2 мегабайта. Мисля, че това е постижимо за всяка от 27-те държави членки и тази цел може да бъде а, постигната в а, сравнително кратки срокове. По такъв начин а, се съсредоточаваме и върху краткосрочни и средносрочни цели. Заедно с това е много важно да се посочи, че осигуряването на пълен широколентов достъп би било безсмислено усилие, ако не формулираме една цялостна стратегия за осигуряване на киберсигурност и безопасност на онлайн дейностите. Друг важен момент в доклада, който не можем да пропуснем, е свързан с, с достигането на широколентовия достъп до изолираните райони, селските райони, островите. Необходимо е да насърчим компаниите да инвестират в тези райони и трябва да направим всичко възможно да се използват и съпътстващи технологии, за да се осигури покритие и в тези отдалечени райони, без да се а, създават прекомерни а, тежести както за потребителите, така и за стопанския сектор. Трябва също да се замислим за ползата а, и на други платформи, като например мобилния интернет, мобилния бежичен интернет и сателитния интернет. По такъв начин по-лесно ще се осигури достъп на отдалечените и а, селските райони. Трябва също да се подчертае значението на спектъра на широколентовия достъп по бежичен път. Неодавна бе посачено, че държавните помощи за а, широколентов достъп през 2010 година е 4 пъти по-голям, отколкото за 2009 и стига до рекордните а, милиард цяло и 8 от обществени а, средства. Следователно, насоченото ползване на общности и средства може би е най-прогресивният начин към осигуряването на достъп. Също така трябва да продължаваме да насърчаваме уместни инвестиции от публичния сектор, публично-частни партньорства и данъчни преференции за осигуряването на достъп. Трябва да подчертаем значението на съгласуването на местните и регионалните а, власти, както и централните правителства във връзка с трудностите в инвестициите за телекомуникационни услуги. Накрая бих искал да изразя подкрепа по въпроса за създаването на работна група на високо ниво в Европейския съюз с всички заинтересовани страни, за да се разработи стратегия за бъдещето на ИКТ. Информационните и комуникационни технологии са много динамичен пазар и трябва заедно да търсим общи решения за пречките, пред които сме изправени, за да можем да изведем Европейския съюз в челните позиции на света на ИКТ. По време на криза инвестициите в информационни технологии ще доведе до економически растеж. Е, такъв, по такъв начин ще се прокара напред програмата а, за дихо, дигитални а, технологии и ще допринесе за трансформирането на европейската економика в дигитална економика. Говорила съм и призовавам всички колеги от всички групи да формулираме а, заедно доклад а, за, по въпроса за широколентовия достъп. Благодаря и на комисията. Благодаря, господин председател. Колегата Задакас иска думата като следващ. Благодаря, господин председателю. Аз, за да ви спестя време, ще говоря на английски. Искам да поздравя докладчика за това, че ни дава много добра основа с този така важен доклад. Съобщението на комисията и а, документа, който вие предлагате, са доста балансирани, засягат много важни въпроси. Всичко е ясно. Трябват ни добри цели, които вече са в програмата за цифрови технологии и така нататък. От друга страна има много подробности, които трябва да се а, обмислят. Съгласен съм с вас, че трябва да се съсредоточим и на краткосрочните цели до 2013. 2 мегабита в секунда капацитет на покритието. Да, мисля, че това е важно. А пък и и други идеи от е, документа ви подкрепям. Бих искал да ви обърна внимание сега на две неща. Първо, е, искам да ви насърча да се върнете към е, предния си вариант, когато обръщахте повече внимание на инициативите. Мисля, че това трябва да се разшири Защото електронното управление, електронното правителство, електронното здравеопазване са области, е, които трябва да се насърчават. Трябва е, да се създаде един общ европейски подход и нови и да се разработят нови области на електронни дейности. Втората ми бележка е свързана с този девиз широколентов достъп за всички. Естествено, за да има за всички широколентов достъп, ни трябва съответната инфраструктура, за което пък трябват и инвестиции и един стопански обоснован подход. Някои цифри обаче показват, е, това са цифри, които имам от своята страна, от Литва, няма да ги цитирам конкретно, но както и вие показвате е, във вашите статистически данни, е, в Литва покритието на ADSL достига до 80%. От друга страна, потреблението, ползването на интернет зависи от доходите. Домакинствата са много различни по отношение на доходите, които получават, така че е, до три пъти са Например, по-заможните е, домакинства всъщност потребяват около 80% всички интернет, който се потребява в страната, а пък домакинства с три пъти по-малко доходи потребяват една, едва една трета. Та, и мисля, че и по този въпрос трябва нещо да се помисли. още веднъж благодаря и поздравявам докладчицата като докладчик Сенко от НП. Госпожа Валя, има думата. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя комисията за едно важно и добре балансирано предложение. За да изпълним целите за 2020 година трябва да има средства и аз мисля, че съобщението върви в тази посока. Приветствам целите за високоскоростен широколентов достъп. По такъв начин ще излезем на предни позиции наред с други развити економики. Интернет е в сърцето на различни отрасли на економиката, също отбраната, транспорта и така нататък. И създаването на високоскоростни мрежи е от голямо значение за гражданите и за стопанския сектор, а за да се спомогне развитието на дигиталната економика и въвеждането на нови услуги. Какви са приоритетите според мен? Първо мисля, че основната цел трябва да бъде да се създаде максимално благоприятна среда и стимули за частни инвестиции в широколентова инфраструктура. За тази цел е необходимо да укрепим пазара си на тези услуги. Най-важният пазар до сега е бил избора на потребителите. Важно е а, в тази връзка да се гарантира, че националните регулатори са последователни при провеждането на търгове. Трябва също да се зачитат принципите от рамката за телекомуникационните услуги, като например лоялна конкуренция. Именно е, избора на потребителите извинете, именно търсенето от страна потребителите а, и избора трябва да определя развитието. А, дали е необходимо публичното финансиране? Не мисля, че този въпрос вече стои на дневен а, ред. Е, съобщението се съсредоточава върху начините за увеличаване на частните инвестиции чрез намаляване на разходите, разписване на стратегии и повишаване на правната сигурност по-доброто ползване и координирането на структурните фондове, кохезионния и фонда за, развитие на селските райони са от голямо значение за осигуряването на инфраструктура за широколентов достъп. Отдава се а, значение на средствата, които са похарчени, трябва обаче да се мерят и резултатите. Затова е необходимо да имаме измерими показатели и за да се оптимизират. Разходите са необходими по-добри и контролни а, действия и действия за наблюдение от страна на комисията, както и от правителството на държавите членки. Също така приветствам предложението а, Европейската инвестиционна банка а, да повиши инвестициите си, което мисля, че ще подейства като катализатор, затова и други банки да предоставят повече средства за широколентов достъп. Освен това съм положително настроена по създаването, към създаването на нови финансови инструменти или по-доброто оползотворяване на съществуващи такива с цел финансиране на широколентови проекти, в това число гаранции на кредити и а, облигации по проекти. Очаквам с нетърпение да се запозная с предстоящото предложение на комисията. При след това искам да подчертая, че всичките публични средства трябва да бъдат насочени само към отворени инфраструктури с доказани ползи в бъдещето, които насърчават конкуренцията и дават възможност за избор на потребителите. Господин Де Анджели. Господин Де Анджелис, благодаря, господин председателю. Бързия достъп до интернет ще играе все по-важна роля за възстановяването на економиката. както о, транспорта и енергетиката, широколентовия достъп е от огромно значение за програмата за цифрови технологии на Европа, а също и за инициативата за 2020 година, която се съсредоточава върху интелигентния, устойчивия и приобщаващия растеж. Благодаря на докладчицата за важните, полезните идеи най-вече тези свързани с създаването на нови мрежи. Мисля, че е, равният достъп до пазара, до пазара на телекомуникационни услуги е един принцип, който е, трябва да се подчертава постоянно и да настояваме на него. За тази цел бих искал да се отрази в доклада и въпроса за справедливите условия за достъп до мрежи. Също така да се подчертаят задълженията в връзка с инфраструктурата и инвестициите. И накрая бих искал да кажа, че в момент, в който Европа реши да инвестира в създаването на широколентови, широколентов достъп, в градски и селски райони. И благодарение на корективни, корективните мерки, които бяха въведени спрямо операторите, които бяха в господстващо положение или монополисти, ще можем до 2020 година да достигнем до скорост до 30 и това ще бъде достъпно за всички европейски граждани. Тъй, че спешно е, много е важно да вземем предвид по един открит и да вземем предвид нуждите на потребителите на един открит и ясен пазар. Благодаря. Благодаря. Ще започна с изказване на благодарност към госпожа Цавала за този работен документ, който ни предлага за дискусия. Мисля, че много важно да го гледаме в контекста на съобщението на комисията. Три са въпросите. Радиоспектър, препоръката за достъп до следващото поколение мрежи и последната града, така да се каже, широколентовия достъп. И мисля, че това в предложението на комисията трябва да върви ръка за ръка с широколентовия достъп. Има работен документ от Гуна Хокмарк и смятам, че госпожа Завела правилно подчертава важността на спектъра. Тя казва колко важно е да гарантираме 800 мегабитовата широколентова връзка. Но има едно нещо, което според мен не е споменато, а това бе включено от комисията в дигиталния дневен ред, където се казва, че целта е всички домакинства до 2020 година да имат широколентов достъп с скорост 30 мегабайта в секунда. И другата цел беше да се подсигури положение, при което 50% от всички домакинства в Европа да имат абонамент за достъп до над 100 мегабайта. На някои могат да сметнат, че това е свръхамбициозно или прекалено скъпо, като имаме предвид кризата. Но и че повечето ползватели на интернет нямат нужда чак да надхвърлят 100 мегабайта. Но с развитието на технологията и на научния прогрес, границите стават и летвата става все по-висока. Така че мисля, че скоро твърде скоро интернет ще заеме още по-голяма част от живота ни. И когато това стане реалност, тогава мисля, че това, от което ще се нуждаем, ще е висока скорост. И, и трябва да го постигнем. И както се твърди в дигиталния дневен ред на комисията, трябва да създадем условия за постигане на тези високи скорости. Благодаря. Колегата Калфин иска думата. Uh, uh, благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря заедно с другите колеги. Благодаря, госпожо Цавела, до вашето становище. е Добра основа за обсъждане на тези важни въпроси. И групата на социалистите подкрепя винаги всичко, което е насочено към по-бързото развитие на дигиталния дневен ред и новите технологии. Трябва да кажем също, говорейки за инфраструктурата, използването на интернет, това, че и ние всъщност продължаваме да го дискутираме, предоставането на универсални услуги когато говорим за 100% покритие с е, широколентов интернет, е, трябва да сме много внимателни в политиката е, да няма наистина дискриминация, да се стигне до най-малкото селище. А, инфраструктурата не е достатъчна и това е казано в документа на госпожа Завела. Важно е да видим какво ще е съдържанието на използването на широколентовия интернет, каква услуга ще се предостави и да се повиши стоиността на тази инфраструктура, така че да се използва от а, е, потребителите. Аз а, е, подкрепям предложението за киберсигурността. Това е въпрос, който придобива растящо значение и ние, нашия съюз, трябва да вземе подходящи мерки, наред с всички други мерки, насочени към предоставяне на по-добра услуга и разширяване на широколентовия интернет. Подкрепям и предложението на докладчика да се създаде работна група по отношение на стратегията за комуникациите, интернет-комуникациите. ние говорим много по това ние го подкрепяме, но често липсва конкретна идея какво трябва да се направи. Нещо друго важно, някои колеги го казаха, участието на частния сектор, на в контекста на широколентовия достъп, да създадем възможности за а, публично-частни партньорства щом искаме да предоставим една универсално достъпна услуга. За сега, за момента трябва да кажем, че не сме намерили правилните инструменти за достатъчна подкрепа на това, включително а, а, разнобой между грантовете и частната, частните инвестиции. Например, а, с обществени пари се, се финансира мрежата и, и те се използват за инфраструктурата, след което населението, което го а, използва, плаща за ползването на някой частен субект. Това е един много добър пример за нещо, което не трябва да се случва, когато говорим за ППП-тата или частно публични партньорства. И последно, мисля също, че дискутирайки развитието на широк колентови интернет, трябва да съчетаем интересите на всички участници, заинтересовани лица, частния сектор, но и държавата, регионите. И тук съществуват и някои особености, които трябва да се вземат предвид. Например, местните власти, политиката на местната власт трябва да се вземе предвид също. Една последна дума. Съжалявам, че в плана за економическо развитие някой от средствата, които са заделени, ще видите, за съжаление, че не са стигнали до държавите в Европейския съюз. Е, такова нещо трябва да се избягва. Благодаря, господин председател, благодаря на докладчицата за това, че ни дава възможност да обсъдим насоката, по която върви широколентовата стратегия. Две са моите забележки. Първата е, когато обсъждаме финансиране, може би трябва да съвсем ясно, още по-ясно да кажем, че това е една от основните задачи за е, кохезионните фондове, т.е. да гарантираме възможно най-добра наличност на капацитета. Съгласен съм с господин Валиан, че трябва да използваме и частните инвестиции до най-висока степен, но опитът ни е, че е нужно дълго време за това – защото ние целим към по-висок капацитет и по широк покритие с услугата. И за това това е отлична задача за кохезионният фонд, защото това са именно част от целите, които сме си поставили. И второто, когато обсъждаме широка лентовията услуга, или говорим или за а, фиброоптични или моб... технологии или мобилна. А опита показва, че те са доста по-свързани, отколкото си мислим. Тези, които използват бежичен, изпол... едновременно с стационарните или фиксираните линии. А когато ходите, се движите из града и използвате мобилен интернет, това е един мобилен интернет до момента, до който стигне до фиксирана линия. Така че а, а, растежа на широколентовия трафик е много а, по-бърз в сравнение с мобилния. Мисля, че има такива разчети, че от миналата година до 2014 ще се увеличи 27 пъти което е изключително бърза промяна и няма и да спре там. А стратегиите, които ние тук обсъждаме, те изхождат от 2013 и 2014. Това е стартовата точка. Значи очакваме още по-голямо увеличение. Това е важно не само за далеко съобщителният сектор, но и услугите, които ще последват около далеко съобщителния сектор – всички видове, вече които някои от тях поникнаха всички възможни бизнес модели при приложения. Но за обичайната економика, предизвикателството за всички сектори на европейската индустрия е че ще има едно повишаване на производителността, свързано с повишение капацитет. Искам да подчертая, че трябва да продължим с една изключителна решителност да се увеличи капацитета и скоростта. А, поразяваме това, че когато говорим за 100 мегабита, за 2000 байта, за 2020, в Южна Корея вече са стигнали до Хиляда, а в Штатите също са си поставили дългосрочни цели. Да не говорим за ставащото в Китай. И го казвам, защото понякога имам, господин председател, от това усещане, че като че ли сме си поставили задача да сме номер 3. А това ли е начина? Това не е начина да участваме в глобалната а, конкуренция има риск да не успеем. Затова насърчавам, когато говори е, докладчика за широколентовия достъп, бъдете по-амбициозни, по, да бъдем по-амбициозни, по-смели, защото трафикът е, расте така бързо, че тази скорост няма да го удовлетворява. Трябва по-висока и по-висока и е трябва да освободим други части, други сегменти на спектъра да речем, телевизионни и други публични услуги, но трябва да го освободим и да ги нагодим по един е, възможно най-изобретателен начин, като позволим и културата да участва в е, това развитие на нещата. След няколко години, като достигнем до 70% трафика в мобилния интернет, не само YouTube и други неща, сериозен, сериозно културно съдържание. Ако сега не предложим тези неща и не ги дефинираме в нашата дискусия, господин председателю, наистина ще сме третия, дори четвърти поред. А трябва да имаме амбицията да бъдем номер едно и у нези, които не са съгласни, а, мисля, че така трябва да го запишем в нашите анали. Драги колежки и колеги, имаме две минути. Колегата Тико искаше. Бъдете кратък, моля. Искам да дам думата и на докладчицата след това. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să felicit pe doamna Țavela. Благодаря. Поздравявам госпожа Цавела за документа, който ни е предоставила. във връзка с комуникацията, с съобщението на комисията също, но за съжаление кризата от 2008 година, поради нея комисията се ангажира да гарантира 100% покритие до края на 2010, но поради това, че не можахме да го гарантираме посредством регламентиране, то не стана реалност. Комисията се ангажира да го направи сега до 2013 и аз се надявам, че след този доклад комисията ще реагира със свой документ, като ще се ангажира за постигане на тази цел. Мисля, че е важно също да се обсъди въпроса за включването на всички членове на обществото в информационното те технологии. И включително и по-бедните региони. И може би е добре да говорим за широк, това широколентовия достъп, да представлява една универсална услуга, до която всички да имат достъп до тези услуги и приложения. И последното, което искам да кажа, на което искам да се спра, че бихме искали в доклада да се спомене средносрочният преглед на сегашната финансова перспектива, така че да се гарантира че 100%, покритие а, от широколентов достъп. И ще спра тук и ви благодаря, господин председател. Най-добре да дам думата на госпожа Цавела, освен ако комисията иска да каже нещо. Иска ли нещо да каже комисията? Просто благодарим на докладчика и приветстваме този доклад. Благодаря. Това е едно от най-добрите изказвания, които днес чухме. Uh, uh, Благодаря. Беше много конструктивна тази дискусия, много вдъхновяваща. Аз съм наистина доволна, изключително радостно от тази дискусия. Участието, приноса от всички вас бе много важен за мен и ме мотивира за по, още по-добро изпълнение на задачите. Аз няма да навлизам в подробности, но аз ще си, съм си отбелязала всичко казано тук. Ще работим с всеки един от вас с поглед към един доклад на, в бъдеще, защото виждам, че всички сме съгласни, че това е един от най-важните сектори в Европа. Единственият коментар, който искам да направя е, че малко бях резервирана да слагам по-високи е, амбиции, да включа по-високи амбиции, защото все още не съм наясно за новите инструменти за финансиране, които ще бъдат на наше разположение. Но всичко, което бе казано, бе наистина много ценно за мен и много продуктивна бе тази дискусия, господин председателю. Аз мога да ви уверя, че докладът ще стане много по-добър след тези изказвания. Благодаря, госпожо Савела, за вашето заключение. Желая на всички приятна работа, за да продължим напред. Закривам заседанието.